механизмо. Има и други рискове, например риск за отклоняване на стоки и всичко това означава, че митническите власти трябва да конфискуват съответни стоки, които пътуват не за подходящата или разрешената дестинация. Докладчикът на ИМКО е отразил всички тези аспекти, но във всички случаи трябва да се мисли за всякакви възможни ситуации, които могат да възникнат и може да има такива, които да не са включени в съответния законов акт. И как би трябвало митническите органи да реагират в такива неописани ситуации. Това предложение, което ние тук имаме, предлага един по-широк обхват така че да може да се даде възможност на митническите органи да реагират надлежно в конкретните ситуации. Този регламент има своето значение в контекста на международното сътрудничество, най-вече за разрешаване на проблеми с свързани с борбата срещу подправянето, фалшифицирането на стоки Получихме положителна реакция от митническите власти по предлаганото, е, предлагания текст. Коментар беше даден и по паралелната търговия. Това е тема, която всъщност е обсъждана в много работни групи. Съответно се направи едно изменение, за да се създаде един инструмент за митническите власти, за да могат те да изброяват всички възможни рискови ситуации и да реагират на тях. Относно притежателите на правата на интелектуална собственост, трябва да има проследяемост с цел споделянето на разходите. Притежателят на правата е основната страна при спорове, защото той е притежател. Не основни страни са превозвачите, примерно. Полезно би било всички превозвачи и транспортни агенти да бъдат информирани, че трябва да предоставят информация относно правата на интелектуална собственост на съответните митнически органи. Относно споделянето на разходите, собственика на правата за, интелектуална собственост няма да поеме сам целите разходи, а ще ги сподели с други страни. Ние сме отворени към предложения и допълнителна информация за това предложение за становище. Днес преди обяд разговаряхме с представител на полското председателство на съвета и се споменаха и там някои възможни идеи. Председателят, Проект становището е във вашите папки. Нека сега да дадем думата на докладчиците в сянка. Докладчика в сянка от НП. Благодаря, господин председател. Аз в най-общ план съм съгласен с казаното току-що от госпожа Пере. Насоката на този доклад е такава, че трябва да се постараем този документ да насърчава търговията и то справедливата търговия, като същевременно насърчава други области идеята на госпожа Андрес е да има защита на правата на интелектуална собственост в Европа, в Европа и още по-важно извън Европа, защото това е един от ключовете към нашата конкурентоспособност. Конкурентоспособността е това, към което се стремим, в крайна сметка. И нещо, което е още по-важно, правата на интелектуална собственост трябва да бъдат защитени защото за напред проверките по външните граници ще се свеждат не само до тези права, а изцяло. Ние, разбира се, ще работим рамо до рамо с нашите търговски партньори. Може да се каже, че комисията върви към реализация на подходящите цели – ние приветстваме усилията, които полага Световната търговска организация по тези е, въпроси за правата. Как да се повишава осведомеността и да се провеждат обучения по тези въпроси. Става въпрос за продукти, които са произведени и се транспортират до Европа, където се продават. Тоест, трябва по специални усилия да се полагат гражданите на Европа да бъдат по-добре осведомени, младите ни хора да бъдат обучени от рисковете, когато купуват такива продукти. В смисъл такива продукти, които не отговарят на изискванията за правата на интелектуална собственост. Сега Мария Тиешаки от Алде. Благодаря, господин председател. Благодаря и за встъплението. Имам няколко въпроса. Доста конкретни са те. Първо, относно въпроса, който госпожа докладчика вече спомена, че има няколко решения на Европейския съд, които правят опит да балансират рамката за правилата за стоки, които преминават транзитно през Европейския съюз и имат връзка с искове във връзка с правата на интелектуална собственост и се приема, че стоки, които не се продават в Европейския съюз, а само минават транзитно, всъщност не защитават тези права на територията на съюза. Така че това, което се чудя е дали според вас комисията да интерпретира тези правила, тези решения малко по по-различен начин. Какво общо има получаването на информация относно мрежите за пренос на такива стоки, как може да се увредят правата на интелектуална собственост – още повече, че и самото предложение за е, проекто доклада споменава такива транзитно преминаващи стоки. Защо ние искаме да имаме отделни разпоредби за тях, след като имаме съдебна практика, която би могла да ни отведе в друга, различна посока? Имам и въпрос за паралелната търговия в рамките на вътрешния пазар на общността, паралелната търговия не е нарушение. Изменение 5-6 даване на информация за търговски мрежи на притежателите на правата. Как ще се постараем ние информацията за законните мрежи в Европейския съюз да не бъде споделяна автоматично с притежателите на правата? И последния ми въпрос е – отговорността на транспортните фирми, по-конкретно изменения 8 и 9, тъй като че ли увеличават правния риск за транспортните фирми и други превозвачи и може, доста е вероятно, тези компании да се нуждаят от конкретни специализирани правни знания или пък да прибягнат до съвети на други хора, за да знаят дали стоките, които превозват, нарушават правата на интелектуална собственост. Този въпрос може да се окаже много сложен за дружества, които се специализират в транспорта, не в права на интелектуална собственост. Просто искам да сме сигурни, че няма да попречим на тази бизнес дейност, която е важна за Европа, особено за малките и средни предприятия как да направим така, че те да не бъдат изправени пред потенциални пасиви и задължения, които ще могат трудно да реализират и изпълнят. Благодаря ви. Давам думата на други членове на комисията. Даниел Каспари, НП. Äh, благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес обсъждаме тази тема. Благодаря за проект доклада. Вие ни предоставяте подробна информация за проблемите на митническия контрол, но можем да разгледам въпроса и по-подробно. Миналата седмица разговарях с една фирма, която ползва тази нормативна база в работата си. Там ще имаме проблем дали мандата, който ни е възложен, удовлетворява подробностите на фирмите. Примерно, ако държател на права узнае, че се превозват фалшиви стоки от трета страна на път за Европа, какво може да стане? А, Държателя на правата може да знае място на пристигане на стоката, може да се обърне към германските власти и да каже а, а, че а, предстои и доставка в а, италианско пристанище. Тогава италианските органи не могат да направят нищо, защото първо трябва да се преведат всички документи на италиански. Трябва да им а, а, отнема една седмица и после оказа, че следващата доставка е в, на, към друго пристанище в друга държава. Тоест, митническите служители не могат да си вършат работата. На второ място, в страната на происход, където искаме да има действие, всъщност ние работим с много а, държави, с които нямаме спогодби а, и не е ясно кои документи се отнасят а, в отношенията с кои държави. Лесно пристигат стоки, знаем, от Китай. Всичката тази бюрокрация отнема страшно много време и накрая не знаем дали а, такива дни разпоредби ще се приемат от а, китайската страна и дали китайските съдилища ще трябва да бъдат сезирани в крайна сметка. Искам да кажа, че може би трябва да бъдем по-настоятелни в отношението си с търговските партньори. Какво виждаме на трето място? някои стокови потоци вече не пристигат в определени местоназначения в Европейския съюз а, ги заобикалят, защото доставчиците са разбрали къде митническия режим е не така строг. Години наред работим по разпоредбите, а като се стигне до прилагането от митническите органи, имаме различна нормативна уредба в различните държави членки. Искам да разбера какво правим в това отношение. 2006 година започнахме работа. и Тази година трябва да изготвим доклад за постигнатото, защото 2006 изготвихме глобална стратегия за търговията трябва да отчетем сега какво правят митническите органи по отношение на стоките. Не става въпрос за фискалните отношения. Няколко пъти поискахме от държавите членки да ни пояснят до каква степен се изпълняват тези задачи, защото те са задачи за цялата общност и целта им е да се спазва общо европейското законодателство. Как могат всички държави да работят рамо да рамо в тази посока. До сега комисията не е направила абсолютно нищо. А, да се върнем ли пак на 2006 година? Как Европейската комисия ще решава този въпрос? Как може да обедини митниците в Европейския съюз? Какво възнамарява да направи комисията през 2012 година? Разпоредбите пред нас са добре, но практическия митнически контрол по границите е от е, особено значение. Необходимо е още да поработим този доклад е малка стъпка в правилната посока наистина, но аз искам да разбера какво прави комисията от 2006 насам и от лятото на тази година насам. Това е моя въпрос. Благодаря ви. Препредавам въпросите ви на комисията и съвсем скоро ще чуем отговора и. Всъщност веднага, защото друг никой не е поискал думата. Каруедари от комисията, от генерална дирекция Данъчи и Митнически съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите, които задават тези въпроси. Ще започна с последния от тях. Какво прави комисията и държавите членки, за да гарантират правилното прилагане на границата на приятите мерки? Трябва да кажа, че ежедневно предприемаме инициативи за засилване на прилагането от страна на митническите органи. В частност, що се отнася до този регламент, ние възнамеряваме да продължим с хармонизирането на процедурите, когато митниците предприемат действия във връзки с защита на интелектуалните права. Виждате в нашето предложение какви са различните аспекти, които желаем да, хармонизиране, да се хармонизират и които не са хармонизирани към днешна дата. Искам да подчертая и различните системи, които функционират. В момента имаме обща система за, определен, за оценка на риска, за идентифициране на рискови пратки. Проведохме тест по използване на тази система. Сега по повод на Фукушима трябваше да упражняваме мониторинг и трябваше да сме сигурни, че всички митници упражняват мерките за контрол, за да не се допускат потенциално опасни стоки и трябва да кажа, че проверката се оказа успешна. Доста положително е нашето отношение към предлагането на, от госпожа Барея мерки за подобряване на сътрудничеството по отношение на обмена на информация за стоки, където е вероятно да се извършват подозрителни изделки ние проверяваме по-щателно пратки, идващи от такива страни на происход и специално за Китай. Вече няколко години упражняваме този контрол. Искаме да се наложи система, при която митническите органи могат да задържат китайската пратка, да изпратят информация на съответното летище или пристанище, откъдето пратката е тръгнала. Там да се извърши проучване, което да а, а, доведе евентуално с помощта на полицията до закриване на заподозряният източник на фалшифицирани стоки. Надявам се, че правните инструменти, предвидени в измененията за обмен на информация с трета страна, ще способстват а, това. А, искам да благодаря на докладчик в Сянка, а, който каза, че може би комисията иска да промени решение на Европейския съд. Трябва да кажа, че това не е така. Предложението бе внесено преди да излезе решението по делото Nokia Philips. Предложението напълно отразява решението на съда по това дело. Тъй като материалният закон за защита на правата на интелектуална собственост не се прилага, когато стоките са в режим на транзит, ние смятаме, че трябва да се отразява правилно ситуацията и а, митницата няма право да сдържа такава транзитна а, пратка. Единственото предложение, което е включено в предложението е в случай, че е, са на лице ясни а, доказателства за, обсто... за опасност от отклоняване на стоката. Е, госпожа Баре спомена такива примери, при които у митниците може да възникнат съмнения за такова отклоняване и тогава митницата може да задържи временно стоката, като разбира се съда преценява дали е на лице нарушение или не за изменение номер 4 да се спомене обстоятелството член 1, че регламента се прилага към стоки в режим на транзит. Смятаме, че това не е необходимо, тъй като самият регламент се при... прилага по отношение на всички а, стоки, които са под митнически контрол, включително и тази. Не смятаме, че тя трябва да се означава специално даваме си сметка за чувствително, деликатността на въпроса за това кое колко струва. Става въпрос за, за регламент, който урежда процедурата. Не митниците решават кой да плаща. Ако някой, а, в някои случаи митниците са понесе някакви разходи, трябва да е ясно кой трябва да ги а, заплати в края на краищата, но това се решава от а, съда. Не искаме митниците да решават кой ще плаща и ако лицето не плати, това да е за сметка на обществения бюджет. Благодаря. Благодаря много, господин Каспари. Благодаря ви. Аз имам допълнителен въпрос към комисията. Ако правилно ви разбрах, казахте, че когато се говори за опростяване и унификация на митническите процедури, разглеждали ли сте този въпрос? Първо, комисията до сега не е ли мислила по въпроса? И второ, ако не, защо? Защото 2006 година Европейския парламент изиска от комисията и държавите членки сериозно да разгледат въпроса за митническия съюз. Така че процедурите да се прилагат от митниците е унифицирано на цялата територия на Съюза. Можете ли да отговорите на този въпрос? Председателя, комисията, имате ли отговор на този въпрос? Да, благодаря ви много. Ние проучихме щателно въпроса по искане на Европейския парламент. Е, господин Салвини представи тогава един доклад е, на парламента за модернизация на митниците и въпроса дали е необходимо да създадем спешна процедура на ниво Европейски съюз беше разгледан. Това, което целим е 27-те митнически администрации да работят като една. А, искаме да се модернизира митническия кодекс. Ежедневно приемаме а, насоки, които да гарантират а, единното прилагане на границите на Европейския съюз. Имаме и програма на Европейския съюз, с която се финансират взаимоотношенията между митниците, общото им обучение и разработката на общи инструменти. Днес европейските митници са интегрирани. Ако имаме а, спешен случай. Тогава можем да действаме като една обща митническа агенция. Разбира се, трябва да сме сигурни, че съответните администрации разполагат с нужните им за това средства и че са обучени. La unificación de la legislación comunitaria. Повдигнахте въпроса за унифициране на правото на общността. Надяваме се, че става въпрос за а, уеднаквяване на действията. Това всъщност е един от основните въпроси, който продължава да е на дневен ред в последните месеци в Европа. Аз, разбира се, съм наясно с това какви проблеми възникват за транзитните стоки. Във всички работни групи отбелязахме, че транзитните стоки са тези, за които има най-голяма вероятност да се нуждаят от по-засилно лено наблюдение. И именно това се опитахме да отразим в основната част на текста, за да отразим сериозността на този въпрос. тъй като ние сме комисията, която би могла най-силно да наблегне на важността му. Естествено, притежателя на правата не е нужно да плаща абсолютно всичко. Споделянето на разходите е важно и също толкова е, важно според мен е администрацията да събира съответните средства, които се дължат Възможно е да възникнат и някакви правни спорове. Когато говорим за паралелна търговия, нямаме предвид фалшифицирани стоки. Искам само да кажа, че разполагаме с нужните инструменти в случай на отклоняване на стоки да бъдат заловени и това да бъде съобщено на притежателя на правата. Имате ли изказвания? Срока за подаване на изменение е 9 януари 18 часа. Сега преминаваме към точка 13. Second amendment to the... Второ изменение на споразумението от Котоно. Това е процедура с съгласие, където отговаря Комисията за развитие. Ние сме им представили становище през 2010 година относно начина по който трябва да се преразгледа споразумението. И сега, след като вече е било преразгледано, трябва да дадем становище относно съдържанието на преразгледания му вариант. Нашия докладчик е Даниел Каспари от НП, който сега има думата веднага. Благодаря, господин председател. На последното заседание на комисията аз обясних на колегите какво смятам да включа в излаганите от мен основания и още тогава помолих за коментари. До настоящия момент никой не е предоставил такива. Така че ако смятате, че има нещо, което според вас трябва да се включи в кратката обосновка, моля да ме уведомите. Ако не, оставам на собственото си мнение, че ние ще дадем съгласие и одобрение. Uh, sorry. Uh, David Martin now. David Martin има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Даниел за становищата. Причината е, че не съм му дал коментари, е, че докладчика Сянка и аз изцяло сме съгласни с неговото становище. Коледа очевидно наближава и започват да идват и подаръците. Най-важното според мен е, е да побързаме с преразглеждането, защото и без това сроковете вече са изтекли и трябва да постигнем крайния резултат възможно най-бързо. А за следващия преглед трябва да си извадим проука. Следващия път ще е през 2015 година. Трябва да направим всичко необходимо следващото преразглеждане да бъде направено достатъчно своевременно. Съгласен съм с трите въпроса, които той повдига за търговия и финанси, промотиране на микрокредити и други. Аз разбирам проблемите, които комисията е имала при договарянето на споразумението, но мисля, че трябва да има по-сериозна реформа относно недискриминация на базата на сексуалната ориентация. Такъв текст да има в преразгледаното споразумение, но разбирам, че ам, комисията е имала проблеми при договарянето на някои въпроси с партньорните държави, държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн но като цяло сме съгласни. Сега Пол Мърфи благодаря на докладчика. Съвсем кратки коментари по споразуменията. Една от характеристиките на споразумението от Катано е ударението, което се слага върху целите за разви... на хилядолетието за развитие. Като въпросът е дали средствата или действията, които са приети от Европейския съюз, всъщност са ни приближили към изпълнението на тези цели agreements and so on. Uh, and I think there are significant points of... И най-вече в споразуменията за економическо партньорство. Начина по който Европейския съюз ги договаря и това, че упражнява натиск бързо да се стигне до резултат, като че ли едва ли не води до образуване на регионални блокове, вместо да предизвиква обединение и спойка в тези райони. Това е един от ефектите. И ясно е, че економическата криза е много сериозна ситуация за нас, но либерализацията като начин за постигане на споразумението очевидно не дава нужни желаните резултати трябва да мислим и за варианти за диверсифициране. Жалко е, че не са направени промени в частта за данъчното облагане и избягването на данъци от мултинационалните компании. Ако сравним това с развиващите се държави, става дума за 160 милиарда евро taxes, not declare profits, and so on. Um, so it's a pity that it isn't dealt with within the, the revision, and possibly it could be a bit stronger in the justification. на този аспект. Господин Марк Тисо от Комисията за развитие, от Генерална дирекция развитие. plus les, les accords de partenariat économique. Що се отнася до споразумение, европейските споразумения за партньорство, ще дам думата на колегата а, от Генерална дирекция Транспорт и енергетика да отговори. Споменаха се микрокредитите, сексуалната ориентация, целите на хилядолетието за развитие и данъчните въпроси. Що се, ще говоря по тези въпроси. Относно микрокредитите, всички членове в споразумението от Котону имат своята правна база, която ни дава възможност да започнем проектите за микрофинансиране. Има една програма за района на АКПБ, а що се отнася до сексуалната ориентация, очевидно е за всички, че трудно преговаряме с партньорите от АКПБ по тези въпроси. Осми член в сегашния си вид е най-добрият резултат, който успяхме да постигнем. Предвид обстановката и настроенията на двете страни в преговорите. Може да се смята, че това е недостатъчен резултат и все пак е, представя известен механизъм за повдигането на този въпрос в рамките на политическия диалог с страните от АКПБ. Що се отнася до целите на хилядолетието за е, развитие, вероятно сте съгласни, че Целите за 2015 година са доста амбициозни. Малко е, е рано да се правят някакви изводи. Е, миналата година излезе доклад, е, според който страните от АКПБ са отбелязали известен напредък. Образованието, в здравеопазването има трудности и все пак е, през тази година и през началото на другата е, година е, ще се ще започне нова инициатива за майченото здраве, за здравеопазването на новородените, за храненето. Има напредък, с който може да се отчете все пак. Що се отнася до фискалната част, трябва да подчертая, че не сме пропуснали този въпрос в хода на преговорите с бившия председател на Комисията за развитието и с Генерална дирекция данъчно облагане е, се постигнаха значителни резултати в преговорите с АКПБ бе добавена алинея към член 33c, е, съгласно която страните от АКПБ се призовават да ускорят мобилизирането на националните данъчни ресурси и да пристъпят към международно сътрудничество в данъчната област. Доколкото неплащането на данъци е, е придобило трансграничен характер. Значи, правното основание, съгласно договореностите от Котону, бе засилено по този начин. И, както казах, насърчават се програми за противодействие на отклоняването от плащането на данъци. А що се отнася до економическото партньорство, ще оставя колегата да ви информира. Да, заповядайте. Благодаря и благодаря за въпросите. Second Cotonou revision updates uh, the trade provision. Второто изменение и допълнение на Котоно актуализира външнотърговските клаузи и фактически активизира споразуменията за економическо партньорство от 2000 е, година, когато това бяха само намерения, и от 2010, когато те се превърнаха в реалност. Съответно, второто изменение на Котону е, преработва текста, член за регионалното сътрудничество, е, потвърждавайки всъщност, че това е един от двигателите на партньорските ни взаимоотношения – и отчитайки порасналата вътререгионална диференциация в рамките на групата страни от АКПБ. Um, I think the sec we can say that the second revision um, uh, firmly establishes the EPAS as our joint tool for trade and development. The debate, of course... Разбира се, продължава спора, дебата за връзката между търговията и развитието. Не можем обаче на този етап да кажем, че либерализацията, съгласно е, споразуменията за економическо партньорство, не допринася за постигането на целите на хилядолетието, по простата причина, че либерализацията едва сега започва. Още повече, че по-голямата част от изпълнението на поетите ангажименти се очаква към края на определения срок. И всъщност доста от дейностите не са започнали, специално на африканския континент. Така че да се критикува либерализацията предвид нейния постепенен и диференциран характер за непостигането на целите на хилядолетието е според мен неоснователно всъщност е преждевременно. Благодаря и докладчика. очевидно се очертава пълна подкрепа. Е, докладчикът не желая да коментира. Пълна подкрепа за проекто становището. Е, какво предстои от тук нататък? Утре в 18 часа е крайният срок за изменение и допълнение, ако изобщо постъпят такива. Ще се гласува на редовното ни заседание през месец януари. Нататък Точка 14. Изменен устройствен правилник на Международната група за изследване на каучука. Процедура на съгласие. Ние сме водещата комисия. Аз съм докладчик. Решихме да организираме размяна на мнения с заинтересованите страни. тук сред нас къде са? Ето ги. Е господин Джеймс Сърлс и господин Алексис Лаутенберг от Стептъл и от Джонсън. Стептъл и Джонсън, международна юридическа кантора. Госпожа Синаралпа, генерален секретар на Европейската асоциация на производителите на гуми и каучук. И господин Лайнс, консултант по международната търговия с, с суровини. Добре дошли на всички наши гости. Ще дам думата на Стептов и Джонсън първо, на представителите на адвокатската кантора, които те представят свои препоръки въз основа на наскоро проведено изследване на изменчивостта, на тенденциите в цените на естествен каучук. Thank you. Chairman, members of, uh, of the committee, good afternoon. Uh, first of all, as uh, introduced by, by Mr. Mor- Госпожи и господа, както чухте, аз съм генерален секретар на Европейската асоциация на производители на автомобилни гуми и каучук. Благодаря на вашата комисия за проявения интерес да поговорим с вас по тема тясно свързана с дейността и ролята на Международната изследователска група по каучук. Е, заедно с колегите ние ще развием пред вас своите констатации и мнението си за по-нататъчната ни роля. Естественият каучук е селскостопанско произведение, чиято особеност е, че преработвателната промишленост е една единствена. 70% е, от е, световния добив на каучук е, се потребява от производителите на автомобилни гуми с относително съдържание в крайния продукт, автомобилната гума, до 40%. Достъпът до каучук следователно е от съществено, жизнено значение и ние се нуждаем от справедливи достъпни и предвидими цени. Ако видим сега някои от фундаменталните показатели, да започнем с предлагането на естествен каучук. Производството е съсредоточено повече 93% в Юго-Источна Азия. Няколко процента се падат на Африка и няколко от останалите на Латинска Америка. Друга особеност е, че 85% от световното производство е от дребни производители е, с обработваема площ по-малко от 3 хектара. Периодът на отглеждане е дълъг, 7 години, т.е. когато се е, заложат посивите, посивите, не се знае каква ще бъде възвръщаемостта, не по-рано от 7 години. Природните и климатични условия имат сериозно влияние и несигурността е, е сериозна, голяма. И малките, дребните производители преминават към други култури, когато видят, че възвръщаемостта е недостатъчна. Тоест силно цикличен е каучука. Цикълът продължава от 7 до 10 години. Това е от към предлагането. Ако погледнем търсенето, виждате, Европейският съюз зависи на 100% от внос. Десетина 11% от общото предлагане се потребява от европейски преработватели. Най-големите производители днес, е, е, потребители, прочим, днес са и най-големите производители, т.е. Китай, Индия, Индонезия – те са сред най-големите производители на каучук и сега вече са и сред най-големите потребители. Друг доста важен елемент е, че пазарите на естествен каучук напоследък отбелязват безпредседентна изменчивост на цените. Виждате графиката, развитието на цените през последните 10 години в сравнение с другите основни суровини. Ако погледнем периода 2007-2010 година, коефициента на изменчивост на каучука се е повишил е, до 30%. Това е най-високата степен на изменчивост за една сълскостопанска суровина. И виждате, че от средата на 2009 година към 2010 цените на калчука растат с далеч по-висок темп, отколкото другите сълскостопански стоки. Защо е така? Няколко са причините. Първо, нарасналото търсене, особено от Китай – Китай сега е първият по големина потребител, а потребява общо колкото Европа, САЩ и Япония взети заедно. Несигурност на предлагането, дълъг период на възвръщаемост. Между 1997-2003 година са засети сравнително малко каучукови дървета – Виждате, тогава цената е сравнително стабилна. И понеже е толкова ниска, няма стимул да се е, засява. Значи, това е фактически долната част на този 10 годишен цикъл. През 2008-2010 година е, обилните дъждове повлияха отрицателно върху добивите цените се движат от 1,2 долара на килограм през февруари 2009 година до 6,4 долара на килограм през февруари 2011 година. Тоест за две години е безпредседентно. Може да си представите един отрасъл, нашият отрасъл фактически ежедневно е, трябва да се справя с вариране отрицателна или в положителна посока с до 20 цента, което е много голяма нестабилност, повлиява възможностите ни за дългосрочно планиране и рентабилността ни. И ние трябва по-добре да, да е, схванем кои са факторите е, на тази ценова изменчиво, за да видим по-нататък разполагаме ли с средствата да подобрим прозрачността на пазара. Всъщност, е, констатираме, че отчаяно се нуждаем от прозрачност на пазара и се надяваме инструментите, с които разполагаме, да изиграят своята роля. И ние поръчахме а, е, на представената адвокатска кантора да проведе проучване и да ни даде някои отговори. Нека сега ги чуем. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, за мен е чест днес да ви представя резултатите от изследване, което, както току-що каза генералният секретар на Европейската асоциация на производителите на каучук и автомобилни гуми, се опитва да даде някои отговори. Проблемите на сектора също са свързани с формирането на пазарната цена. И проучвайки този въпрос, стигнахме до извода, че през последните години е, са възникнали няколко явления, които наистина заслужават внимание. Първо, предвид финансовата криза през още 2007 година, констатираме огромно и бързо нарастване на съзнанието за ролята на ценовата изменчивост е, и влиянието и върху макроекономическите параметри. Втората ни констатация е, че между 2007 година и периода на нашето проучване, т.е. през май тази година, въпросът е разглеждан от няколко твърде различни една от друга международни организации. Международни организации с твърде различни призвания, така да се каже, е, с твърде различни предмети на, на дейности и интереси, поради което се появяват и различни тенденции. Третата е, предпоставка, третият основен момент е едно сравнително ново явление, което предполага значителна роля на политическите решаващи органи. Става дума за въпросът за влиянието, което оказват финансовите пазари на суровинните пазари и по-специално на цените на тях ние поставихме акцента съответно на пет подпункта. Първо, да опознаем, да, да, да проучим и да се опитаме да оценим економическите параметри на суровинното образуване и изменчивост. И да отсеем по-фундаменталните, дължащи се на по-фундаментални фактори промени от, да кажем, случайните или условните промени. Особено заинтригувани от нещо, което току-що каза и генералния секретар, а именно съпоставката между ценовите движения в Калчука от една страна и в другите суровини, селско-стопански или не, от друга. На трето място, ние трябваше да, да се запознаем с членовете на, на асоциацията, с основните пазарни субекти, с изкупуващите най-вече организации, за да разберем от там нататък как производителите, множеството и множество дребни производители най-вече в Юго-Источна Азия, ценообразуват. На четвърто място, малко по конкретно. Е, погледнахме институционалната реакция на всичко това. И нещо особено важно, което констатираме, че от 2007-2008 година нататък въпросът за цените на суровините е разгледан първо от Г8, в последствие и от Г20 и то много активно. Г-20 създават специална група. Има съвет за финансова сигурност, след това ОИСР, ФАО, най-различни, това число виждате Световната банка, най-различни организации се занимават с въпроса за ценообразуването на суровините пазари. И ние трябваше да видим къде попада специално кълчука в този контекст. И последно, понеже се намираме в Европа и поради това, че изследването ни бе поръчано от Европейска асоциация, ние се опитахме да очертаем конкретно или специфично европейското измерение на този проблем имайки предвид особено, че макар и централите и част от е, производството на членовете на асоциацията да се намират в Европа, както току-що чухте, суровината почти изцяло се намира далеч от тук, е, в Юго-Источна Азия. А сега вече от стратегическото ниво, нека преминем към оперативните изводи. Главните изводи, ако навлезем в детайли, ще ни отнемат доста време, така че ние ще се спрем само на главните заключения и препоръки. По трите направления, които ни занимаваха, самия над пазар на натуралната продукция, след това финансовите платформи, най-вече на деривати и фьючерсни договори, основание на естествения каучук. И накрая, от малко по-друг ъгъл, общите договорености в областта на външно-търговската политика, които надяваме се ще повлияят както върху натуралната размяна, така и върху финансовите отношения. И сега, ако вземем първо пазара на самото произведение, какви са изводите? Главната цел е да се повиши прозрачността на предлагането, на производството на естествен каучук. Изводът е, че надежна информация за търсенето може да се намери, е сравнително прецизна. Големият въпрос, големите трудности възникват а, при търсенето на информация за предлагането. Така че надежна и своевременна информация, както за търсенето, така и за предлагането, е от съществено значение. Така че всички субекти да работят на пазара при, условието на, при условията на взаимно доверие и пазарът да се наобразува по един максимално ефективен начин, който е в интерес на всички заинтересовани страни. Значи трябва да, да се натрупа някакво солидно, ползващо се с доверие, хранилище на данни, или база данни. И тук, според нас, от съществено значение е подновяването на дейността на Международната проучвателна група по калчук. Тази група трябва да бъде главната, ако не и единствена платформа за обмен на данни за пазара на естествения кълчук. И още нещо. Ние се натъкнахме в хода на проучването си, макар и на частични, все пак на, на сведения за манипулация, за злоупотреби на натуралния пазар. И препоръката, разбира се, е съответните страни да разполагат с правомощията да охраняват закона да преследват нарушителите. За което, разбира се, е необходимо тези държави и правителства да проявят политическата воля, на което ще се върнем след малко. На второ място, финансовите платформи. И тук прозрачността е от изключително значение за ефективно ценообразуване – и тази връзка е, сегашната реформа на финансовите пазари на Европейския съюз, особено в частта си за суровините пазари, няма да повлияе върху сегашния режим на изкупуване на естествения кълчук, доколкото доколкото Европейския съюз няма правомощия в тази област извън своите граници, но при това е добре да се създаде един международен модел, образец на прозрачността и да се противодейства на пазарните злоупотреби. И тук и Европейската комисия, е, и Европейската администрация на пазарите на ценни книжа имат своето място. Големите спекулиращи е, на пазара на фьючерсни договори е, дружества и фондове не са повлияли, констатираме чак толкова, на е, цената на Калчука, но пък е, Калчукът е до някъде специфичен в сравнение с останалите суровини. И независимо от общия ни извод за въздействието на спекулативното поведение на финансовите пазари, е, ние смятаме, че е, е добре е, това проучване да продължи, за да се установи конкретно как влияе финансовото спекулиране върху цената на каучук. външно търговска политика тя е развита в Европейския съюз. Европейския съюз разполага с необходимите инструменти. Uh, these instruments uh, we, we've seen uh, with reference to the, the GSP scheme and particularly with the bilateral instruments. Uh, и особено по линия на двустранните договорености, споразуменията за свободна търговия – макар и те да не са съвършени, при липсата на странни договорености, тези двустранни спогодби биха могли да свършат работа. ОИСР и Г-20 също предвиждат една по-широка външно-търговска уредба. ОИСР специално, що се отнася до експортните ограничения. А на на многостранната арена и в по-дългосрочен план смятаме ще бъде много важно страните да помислят за въвеждането на правила, които гарантират равноправен достъп до предлагането. Дебатът ще бъде продължителен, но във всеки случай СТО е форумът, в който следва да се развие този дебат и да се предприемат евентуалните действия. Ето това са трите направления. Натуралния пазар, финансовия пазар и външно-търговската политика. По тези направления трябва те първа да се действа. Какви са препоръките? Не знам, госпожа генерален секретар, да, ще, ще разгледаме и тази част. Това са всъщност резултатите от нашето проучване. Три са основните препоръки към институциите най-вече и в частност Европейския парламент. Става дума за политическо действие, но не само политическо действие е необходимо. По отношение, в частност, на международната проучвателна група по калчука, трябва да бъде финансово обезпечена тя, да се гарантира приемственост в нейната дейност. Това според нас е единственият възможен орган, който би могъл да гарантира прозрачност на информацията за натуралния пазар, а потенциално правомощията му биха могли да се и разширят. И що се нас до бъдещото функциониране на проучвателната група, може би е, сте чували, че САЩ и Тайланд, главен потребител и производител съответно, напуснаха проучвателната група тази година, така че е необходима и политическа подкрепа за тази проучвателна група. Добре би било парламентът европейският да призове за общо укрепване на държавното участие в състава на групата, за връщане на наскоро напусналите я, но и за привличане на значими нови членове, е, най-вече Индонезия и Китай. И пак в областта на външно-търговската политика, важно би било в рамките на своите правомощи Европейският парламент да направи така, че наистина Европейският съюз да инкорпорира съответните клаузи във всички възможни външно-търговски договорености, е, в които встъпва, за да се стигне до резултатни действия в третите страни за възпрепятстване на злоупотребата с пазара, както натуралния, така и финансовия. Благодаря. understand that there is uh, a speaker left, Mr. Tom, Lyons? Yes. Ah, yes, please, have the floor. Господин заповядайте. Благодаря много, господин председател. Благодаря за любезната покана да говоря пред вас. Много ми се ще да ви предоставя по-обща информация така да се изразя, за да се оформи контекста и ще обясня моята позиция. Аз съм работил от началото на кариерата си а, през 90-те години по различни теми, свързани с суровините пазари, когато започнах като журналист и напоследък съм консултант в никакъв случай никога не съм бил реално свързан с а, конкретни интереси, било то на производители или потребители. Просто проучвам темата а, вече много години. Искам да а, поздравя също и а, ко, вашата комисия за това, че съвсем ясно се очертава проблематиката на този пазар на каучка. По отношение на заключенията, с някои съм съгласен, а както можете да допуснете, с други не. Наистина основният проблем е колебливостта на цената. Това означава, че тя рязко се покачва и рязко спада. През последните три е, месеци ставаме свидетели на рязък спад на цените на борсовите стоки. Индексът е, Dow Jones показва, че средно суровините цени падат с 22% от е, постигнатия през април е, връх, като за 12-месечен период спадат е около 13%. 2009-2010 спадовете са значителни. А, тази година а, това е още е по-важно. Основната котировка CR20 е, посочи, че примерно а, последната цена е 158 цента, което е 23% спад. Преди малко а, видяхме една графика от февруари насам 46%, ежемесечните цени са доста колебливи. А, това е долу-горе въпрос на колебливостта или волатилността на цените, а не толкова на а, само спад или само покачване. Съвсем набързо да очертавам по-широкия проблем тъй като самия доклад се занимава и с исторически преглед на международния пазар. Започваме от 1934 година, когато се сключва Международната спогодба за регулиране на каучука. Там участва британското правителство, холандското, британското колониално правителство и други целта е да се регулира цената. Преди това има друга, вече забравена международна спогодба, която е имала същия цел. Важното е, че това е времето на колониализма. През 30-те години цените на суровините са се сринали да не го забравяме, и колониалните сили признават, че а, хората от колониите, които са производителите, специално по отношение на а, план, плантациите или износните стоки, а, изпитват проблеми. Първо, няма сигурност за последващите доставки поради ниските цени, но и а, се поставя под въпрос поминъка на производителите. Но това е а, естествена характеристика на а, суровинните пазари. А това са проблеми, които след национ обявяването на независимост тези държави наследяват като национални проблеми. И така, първите е, регламенти се приемат 70-те години под е, егидата на УНКТАТ и са в сила 20 години. И така, в заключение, бих се съгласил по отношение на а, заключенията, които се предлагат във вашия доклад, съгласен съм, че този начин да се работи съвместно с държавите производителки в а, сътрудничество за преодоляване на проблемите, определено трябва да бъде пътят напред, който ние, или поне повечето от нас, страните от Европейския съюз, се стремим да прилагаме за бъдещето нашия континент. Второ, подкрепям определено настояването за по-силно регламентиране на въпроса на европейско ниво. Макар в момента това не се прилага и по отношение на борсите в Сингапур, Тайланд и Турция, аз бих го подкрепил. Но един цитат искам да бих искал да отпадне. Ние, а произв... потребителите, не можем да се вдигнем на война срещу на асоциацията на производителите. Мисля, че би било голяма грешка, ако Европа сама се вдигне на такава война срещу производителите. Ясно е защо те искат да устояват своите а, интереси на пазарите. Защото по отношение на суровините като цяло, потребителите са се оттеглили от съвместните усилия за регулиране на пазара. А въпреки, че ние, когато сме били колониални сили, сме създали тези пазари. Би било сериозна грешка да се използват инструменти, като спогодби за свободна търговия. И това няма да доведе до нищо добро. Аз мисля, че трябва по-конструктивно да се подхожда. Това би била моята препоръка по отношение на доклада на вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на представителите на комисията. Ще започна с себе си, тъй като съм докладчик. Това е процедура за, по съгласие за изменяне на устава и на правилника за дейността на Международната група за изследване на каучика. И една от препоръките на изследването е да се поднови дейността на тази е, изследователска група. Ние обаче бяхме уведомени също така, че Съединените щати, страна, която е, е член на групата, така да се изразя, на потребителите, и е, някои от най-крупните производители от Южна Азия напуснаха следователската група. Китай никога не е членувал в нея. Очевидно, някои от основните играчи вече не са в тази група. Така че каква е представителността и значението на тази организация. Ако е така, защо тези членове са напуснали? Какво може да се направи, за да се разшири членството, а, членската маса, така да се каже, за да се а, намери форум за сътрудничество в областта, заради която тя е създадена, именно да се зали, засили производител, а, прозрачността и предвидимостта на пазара на калчик. Аз не знам дали имам отговор на този въпрос и бих искал в заключителните си изказвания да се спрете на този въпрос. Защо и какво ние, Европейския съюз, бихме могли да направим, за да има по-широко участие в тази изследователска група. Сега давам думата на други депутати, които искат да се включат в дискусията? Като че ли никой не желая да се изкаже? Извинете ме. Сега тогава ще дам думата на комисията господин Клаус Беренц от Генерална дирекция предприятия и промишленост. Може ли да се опитате, между другото, да а, потърсите отговори на тези два въпроса? Благодаря, господин председател. Да, наистина задавате доста важни въпроси. Ние в комисията сме си ги задавали. Преди да излезем с нашето приложение, с което а, искаме Европейския съюз да влезе в тази е, група и съответно за целата ни е необходимо да поискаме съгласно на Европейския парламент. Европейския съюз или тогава още Европейската общност членува в организацията от 2002 година. Някои държавите членки са, е, членуват обаче още по-отдавна. Обединеното кралство винаги е проявявал голям интерес към естествения каучук. Още от 1944 година членува в изследователската група. Защо се налага да се предоговори тъй нареченият устав на групата. Обединеното кралство се отегля като член и тогава а, а, Централното представителство трябва се, тря, е, се е наложило да се премести от е, Лондон и е, се прехвърля в Азия, където са повечето производители. Необходими са две, според нас, основно важни за Европейския съюз изменения в устава. Първо, Европейския съюз да може да а, има пълноправно членство в групата и второ, правата при гласуване да бъдат обвързани с вноската в бюджета. Към вашите въпроси, господин председател, защо Европейския съюз да участва в изследователската група по каучика в светлината на описаното положение. Имаше проучване, което беше възложено и то посочи че за нашата европейска промишленост волатилността на цените е основен проблем. И тази изследователска група е, има основния мандат е, да способства за по-голяма прозрастност е, чрез прогнозирането на търсенето и предлагане. Е, запознахме се с спецификата на производство и за това е ясно, че прогнозите са много сложни, сложни и предполагат дълъг времеви хоризонт. Що се отнася до другите организации, много от тях се доминират от различни издружения, асоциации на производите, производителки членството нарочно е ограничено до страни производители или пък страните производители имат водеща роля в тези организации. А, един господин тук а, цити, преди малко цитира изказване за война. Ние не искаме да се вдигаме на война всъщност е, тази изследователска група е единствената организация, която обединява на една и съща маса и производителите, и потребителите, и а, а, интересът, що се отнася до прозрачността на предлагането и на търсенето е взаимен. За въпроса за оттеглянето на а, важни потребители или а, производители или изобщо тяхто неучастие. Съединените щати при напускането си посол се позоваха на економически причини. А, като се погледне колко е била тяхната а, вноска, обаче ми струва, че това обяснение е преувеличено. Реално според мен проблемът е, че Съединените щати не успяваха да предоставят информация <clears throat> за потреблението, което е основно и изискване за членовете, както съответно за страните производителки има изискване за статистика за производството. Съединените щати се позоваха на законодателното уреждане на антитръстовите отношения в своята страна. А по освен това, потребяващата каучук промишленост в Съединените щати също бележи е, спад. И за това щатите прецениха, че не е необходимо да продължават да членуват в групата. За Тайланд причините са малко по-други. Чухме от господина, че е необходимо да се работи а, с дух на сътрудничество между производителите и потребителите. А, доколкото съм осведомен, Тайланд се стреми да прокарва едностранно интересите на производителите и тъй като не успя да отстои някои от своите а, цели, а, отново а, се позова на бюджетните е, на бюджетната си вноска. А, Тайланд е един от основните производители и упражняваше значителен натиск в дебатите. Според нас не е и приемливо а, тази организация да излиза с официална прогноза за цената. Сега прогнозите се отнасят само за количествата. Не бива да а, забравяме същото така, че в групата членуват а, Камерун, а, бряг на а, слоновата а, коста, а, необходимо е да има а, структура за подкрепа на дребните производители. Тези африкански страни имат а, голям интерес да разполагат с тези прогнози за количествата, за да могат сами да извършват своето планиране и да подкрепят производителите на каучук. Че интересът на малките а, производители също е на лице и те искат да бъдат представени. Китай е страна, която искаме да видим в а, групата, групата. Мога да кажа, че е, имаше много опити да се установи контакт с а, тази цел, с китайските а, власти. Такива опити се прави и от самата група, както и по отношение на Бразилия, Виетнам и други, които са или могат да бъдат производители на каучук. Но отзвукът напоследък е, че в Индонезия конкретно се увеличава евентуално интереса към присъединяването. Бразилия също поиска информация за условията за членство. Така че имаме надежда да се разшири членската маса. Ако погледнем историята на групата, се вижда, че в миналото имало такива случаи. Страни са напускали, други са се присъединявали, други отново се връщали, т.е. има едно движение в членството. Искам още нещо да кажа, с ваше позволение. Да, заповядайте. Частният частния сектор също продължава да работи под формата на консултативен съвет. Този съвет има значителен принос към работата на групата, има също и финансов принос. В бъдеще има решение годишната среща да се превърне в конференция, където да може да се изказват представители на частния сектор т.е. бюджетът от страна на държавите в бъдеще евентуално ще а, дава по-малък принос, колкото сега и ще се засилят вноските от частния сектор. Благодаря. Благодаря ви. Да се върнем пак към нашите гости за заключителни думи с оглед на това основно да се опитате да отговорите на моя въпрос за полезността от членството в тази организация. Благодаря, господин председател. Доста хубави неща се казаха, но искам само да припомня, че европейската промишленост за автомобилни гуми произвежда днес 60% от е, международните количества, т.е. това е важно и в международен план. Но необходимо е да са изпълнени нужните условия, за да можем и в бъдеще да се конкурираме на този световен пазар. Едно от тези условия е достъпът до суровини. Естественият каучук всъщност не е в наши ръце, той принадлежи на други – прозрачността и всичко, което се каза, и документа за, транспе... за прозрачност показват, че това е важно за натуралния пазар. Нас реално не ни тревожи финансовия пазар и неговите проблеми. Това, което ни безпокои е, че няма прозрачност на натуралния пазар. И когато една група, като е, тази е, за проучването на каучика, съществува, тя може да играе ролята на база за сравнение. Днес тя е представител и на естествен и на изкуствен каучи, каучук, колкото и да са несъвършени тези две стоки или нещата свързани с тях. Най-вече с общността на производителите ние желаем да си сътрудничим изобщо с държавите производителки. Много е важно не да влизаме в война, а да работим заедно – в полза на техните стопани, които произвеждат продукта и индустриите, които го потребяват. Така че се надяваме, че ще получим достатъчна подкрепа, за да може да има по-голяма ефективност в бъдеще. най-напред да попитам защо има депутати, които напускат залата. Сега, ако се... Защо, извинете, защо има членове на тази международна група, които напускат? имаше две споразумения за стабилизиране на цената, едното от 30-те, другото от 90-те години, а от 1940 година съществува тази група. Защо са престанали да се изпълняват през 80 и 90-те години тези споразумения за запазване на цената. Едното беше по инициатива на администрацията на Рейган, а другото защото след рязкото спадане на цените през 70-те години можеше да се стигне до недоволство от страна на производителите, главно в развиващия се свят, че тези споразумения за стабилизиране на цените се оттеглят, когато това е в интерес на западния свят. Можеше така да си помислят производителите. Но от гледната точка пък на държавите производителки, когато цените са много ниски, това може да изглежда провокативно, когато се отмени споразумението. Има общ фонд за стоките, и има две организации създадени от ОНЕ от развиващи се страни за да работят по тези въпроси. Много важна е търговията с стоки за определени държави, най-вече за най-бедните от тях. Каучука не е основна стока за всички тях, но все пак е важен. Мога да разбера защо не, няма желание да се чуят прогнози, е, направени от групата, но в Европа имаме доста голям капацитет – който ще ни помогне да направим добри ценови прогнози. Както казах, имаме и добър консултантски доклад, който ни е представен. Дори в държави като Тайланд и Малайзия няма такъв капацитет. Така че да, аз разбирам защо е това желание, това да бъде включено в прерогативите на международната група. И накрая, какво да се прави по въпроса. Аз бих подкрепил заключенията, изложени от комисията, а именно, че Европейския съюз отново трябва да се заеме сериозно с нещата, да се опита да върне напусналите членове и да търсим начин да си сътрудничим с останалите, които са на пазара на каучука и да не отправяме никакви заблахи или някакви агресивни бележки. Ако, разбира се, големите държави, САЩ и Китай, останат извън тази група, може би ще се наложи да се създаде някаква подобна организация, но на различна база. Т.е. не е такава, която да дублира Международната група за изследване на каучука. Такива групи и организации са полезни и трябва да бъдат подкрепени. Общия фонд за стоките е подложен на много силен натиск в последните 12 месеца тя е, това е една много полезна и подпомагаща организация и мисля, че е нужно да бъде подкрепена. Благодаря за вашето изложение тук и приноса ви в днешното обсъждане. Най-вече, че ни изложихте колко важен е международния пазар на каучука и второ, защото ни успокоихте, че ще продължат продажбите възоснова на анализа, направен от Международната група за проучване на каучука. Благодаря ви. И сега вече ще разгледаме проекто доклада, който ще ви представя на следващото ни редовно заседание на 25 и 26 януари 2012. Сега преминаваме към точка 15 схеми за общи тарифни преференции. Това е законодателно досие и сме обменяли мнения нееднократно. Сега имаме проекто доклад и проекто изменения от нашия докладчик Кристофър Фиелнер от НФ. И му давам думата. Благодаря, господин председател. След първото обсъждане на тази тема в нашата комисия. Аз съм докладчик за трети път вече, но тук се очаква да представя проекто доклада си, с който разполагате, както в писмена форма, така и в превод, надявам се. Тъй като обаче от октомври не сме се обсъждали въпроса, аз имах възможност да се консултирам с всички, с заинтересовани страни. Също така получавах редовно актуална информация за протичането на дискусиите в работната група към съвета. Текста, който стои пред вас, се опитва да следва някои общи насоки и това е, как аз виждам една нова такава схема. Тя трябва да е стабилна, несложна, прозрачна, предсказуема и да бъде съвместима с принципите на СТО. Това е поне моята цел. Лично аз смятам, че тази схема трябва да продължи да бъде инструмент за създаване на възможности за економически растеж в развиващите се страни, като определено се стреми да отчете конкретно е, ситуацията в най-слабо развитите държави, като същевременно се опитва да постигне баланс в различните аспекти на предложението. Когато се направи е, някаква промяна от условно казано лявата страна, в дясната също неизбежно следва друга промяна. Всъщност, може би е по-добре да започна, като кажа какво не съм променил в предложението защото политиката и политиците най-често се е, радват от това, което са направили, но има случаи, когато те избягват да правят неща или пък да внасят някакви промени. Та за това бих искал да ви запозная с това, какво не съм променил в текста на комисията. Най-напред не, не правя никакви промени по оръжията. Що се отнася до продължителността на инициативата, тя си остава такава, каквато е била до сега. В предишната ни дискусия се оказа, че има голямо разбиране към а, този мой подход. Това е едно от нещата, от което аз най-много се гордея в а, търговската политика на Европейския съюз, безмитната търговия. Не съм пипал нищо там. В схемата GSP Plus съм направил нещо съвсем дребно като изменение, за да стане тя логична и привлекателна с засилено наблюдение по нейното изпълнение, след като изпълнението бъде одобрено, разбира се, и започне. Не съм променила и критериите за допустимост. Доста обмислях този въпрос, дискутирах го много, но не виждам други предложения, които да реализират принципите да има една проста и стабилна схема и да е съвместима с принципите на СТО. Може да изпълнява всички други критерии, но ако не е съвместима с принципите на СТО, всъщност това не, първото няма значение. Така че и тук не съм правил никакви промени. Обмислях, но не съм. И така, какво предлагам? Може би е добре да говоря по-общо. Обхващането на различни държави и, държави, и преходните периоди, от кога трябва да се прилагат тези е, критерии за допустимост, според мен трябва да са до две години, обаче срока да зависи от това дали държавите ще минат в друга категория или ще подпишат двустранно споразумение. Според мен, тук е по-добре да направим упростяване и да имаме един и същ преходен период. Смятах да предложа нов преходен период кое, за онези държави, които са сключили споразумение за безмитна търговия с Европейския съюз, но не са в състояние да го изпълняват към момента на влизане в сила на регламента, да не изпаднат отново в ситуация да трябва да плащат мита и за тях периода да бъде две години. Значи, ако някой отпадне и бъде изхвърлен от схемата, но сключи споразумение за свободна търговия, би било нередно да го хвърляме в тъмната дупка. Правилата за происхода не променяме регламента за тях във връзка с тази схема чрез нашето предложение и гледаме кои са държавите, които ще имат полза. Ако няколко държави имат преференциален достъп до пазара, но бъдат изключени от регламента, въпреки това трябва да направим необходимото, да сме наясно какъв ефект ще има това на регионално равнище и на веригите на производството. И в това е и моето предложение, че трябва да се направи по-нататъчен анализ, да се осъществява наблюдение от страна на комисията, защото за момента е рано да се прецени какви ще бъдат последиците, ако се променят правилата относно происхода Тоест хубаво е комисията да следи нещата, за да няма нежелани последствия. Изменение 2782224 и 24 за това, кои държави са обхванати. Ами реално в момента изваждаме доста голям брой държави от тази схема е, за тарифни преференции ако извадим по-економически конкурентоспособните държави от схемата, трябва да помислим добре какъв е, какво е, какъв е обхвата на държави в момента. И ако увеличим преференциите за някои държави, трябва да се опитаме да запазим баланса с не толкова привлекателни държави, които излизат от схемата. Значи не говорим за спестяване на пари, а за по-добро фокусиране на тази схема върху държави, които най-много се нуждаят от нея. Внимателно съм подбрал продукти възоснова на това, че те имат някаква стойност за държавите, които участват в схемата – и същевременно да не се нанесе вреда на най-слабо развитите държави или на Европейския съюз. Е, има различни видове стоки, за които говорим, че ги искаме като суровина от някои държави и не е редно такива продукти да изключваме. Тук предлагам и малко увеличение от 3,5 на 4 пункта на а, тарифните преференции и да бъде много слабо разширен кръга на продуктите, които се обхващат. По въпроса за прозрачността, изменения 9 и 16, за да се повиши прозрачността за всички участващи субекти е необходимо да са на разположение регулярно статистически данни и то в съответствие с разпоредбите, предвидени за други статистически данни в областта на търговията. Държавите трябва да могат да предвиждат кога може една държава да достигне даден прак и да излезе от системата, за да няма непредвидени обстоятелства и да имаме желаната от нас предсказуемост. Това в повечето случаи най-добре се постига чрез прозрачност гаранции и предпазни клаузи. Изменения 13 и 14. Предлагам конкретните предпазни клаузи за текстил да включват всички видове текстил, а не само, така както е записано в предложението на комисията, текстил за дрехи. Текста трябва да бъде съобразен с другите законодателства и най-вече клаузата, предпазната клауза в споразумението Европейски съюз Южна Корея. Много са важни предпазните клаузи и отчетох този факт и в работата си по доклада. И накрая срок на действие на регламента. Според предложението на комисията, той, регламента няма ограничен срок на действие, но аз мятам, че всъщност като се има предвид много съществената промяна, фундаменталната промяна, която се предлага и правим тук, и факта, че всъщност за първи път Европейския парламент има възможността да даде своя принос към този регламент, би било полезно да се предложи ограничен срок 5 години, не коригира се оратора, 10 години. Това не беше нарочно, обсъщахме въпроса, случайно беше, че сгреших. Продължавам да мисля, че това е достатъчно дълъг период, за да може да се постигне предсказуемост и стабилност. Мисля, че 10 годишен срок е уместен. Но все пак, пак ще подчертая, че всичко с изключение на схемите във връзка с оръжията трябва, както е и днес, да продължи да бъде отворено Мисля да спра до тук, но съм готов да ви предоставя още подробности. Опитал съм се да направя някои дребни промени, но те да се отнасят главно за неща, за които просто смятам, че могат да бъдат подобрени, или пък от друга, такива, които гарантират, че продължаваме да целенасочваме нашите преференции към държавите, които най-много се нуждаят от тях – а не, че се стремим да спестяваме пари по време на криза. Това е инструмент за развитие и като такъв той трябва да осигурява развитие и да не се ползва за други цели. Много ви благодаря. Докладчиците в сянка сега, тези от тях, които присъстват. Кевин Мартин, заповядайте. Благодаря. И аз искам да благодаря на Кристофър за положения труд и добрите консултации. Доклада не е лесен. Той е като триизмерна шахматна дъска и се опитваме да се фокусираме върху най-бедните държави в света, но същото време да не е, спрем възстановяването или растежа в средно развитите държави. Той балансът е много крехък и мисля, че докладчика е възприял правилен подход, като е взел предложението на комисията като основа и се е опитал нюансирано да внесе известни промени. Ако сте следили дебата в съвета, ще знаете колко трудно комисията е достигнала до този вариант на предложението и едва ли е нужно сега да връщаме нещата назад. Искам да повдигна един процедурен въпрос и три въпроса във връзка с обхванатите държави в GSP+. За процедурата тази идея за отвореност на регламента Разбирам, че комисията се стреми да постигне стабилност на, чрез това предложение, но това е прекалено голяма отвореност и може би Предстои да има бъдещ, сключени бъдещи споразумения, но не можем да прогнозираме колко от тях наистина ще се сключат, как те ще повлияят върху баланса на търговията по-дълъг период от 10 години може би е много, но 10 години ми се струва уместно, за да можем да проследим какви ще са ефектите и резултатите и да търсим начин за подобрение. Относно хванатите държави, не мисля, че има някакви противоречия с презокеански държави, те да влязат в, да бъдат обхванати изключването на всички държави с доходи над средните е доста чувствителен въпрос. Може би използването на критерии за дохода е прекалено арогантно. Може би по друг начин да формулираме критера. Но пък от друга страна съм съгласен с заключението на докладчика, че класификацията на Световната банка може би дава най-удобните и най-уместните критерии за класифициране. Но пак трябва да помислим за нюансиране на тези критерии и да отразим и някои аспекти на уязвимост. Защото в някои от държавите с среден и надсредния доход има много висока степен на бедност. Ботсвана, Екватор, Намибия, съгласно клаузата за допустимост, те не са уязвими, но пък от друга е, страна те ще спрат да бъдат бенефициенти по схемата за тарифни преференции, ако се приложат у нези критерии. По индекса за човешко развитие също можем да го използваме, за да фокусираме схемата върху най-силно нуждаещите се държави, без да изключваме държавите със средни и по-високи доходи. Така че аз съм в съзвучи изказаното от докладчика по този въпрос, но може би е хубаво пак да се обмислят, че може би ще отпаднат някои държави, които е по-добре да не отпадат. А за списъка за преференции каза докладчика, че е леко разширен той и че идеята е преференциите да отидат най-вече при най-слабо развитите държави. Имаме 14 точки, с посочващи суровини, което е хубаво за схемата и за най-слабо развитите държави, в които тя се прилага. Обаче, аз бих добавил и още няколко точки към тези списали, списък на суровини, нечувствителни продукти. Те е, едновременно ще помогнат на схемата и възползващите се от нея държави и няма да навредят на другите отношения. Сигурен съм, че докладчика е бил предмет на лобиране от някои компании, наясно е как стоят нещата. Необходимо е да помислим по-внимателно върху това, кои продукти ще се пишат. За схемата GSP Plus приветствам това предложение на комисията, подкрепям по-голямо ударение върху човешките права, устойчиво развитие и управление, по-голямата степен на участие на парламента е нещо особено положително. И съм доволен, че конвенцията за изменението на климата на ОНЕ е включена в списъка. Всъщност тя Аз съм бил предмет на лобиране от Световната организация за защита на дивите животни във връзка с друга конвенция, но аз смятам, че трябва да се придържаме към списъка от 27 конвенции. Не виждам причини да добавяме нови. Приветствам също предложението на комисия за обръщане на тежестта на доказването от това, да те, държавите, които се възползват от ХЕМАС, да, да доказват, че е, не са направили нищо лошо, а, то е променено. Комисията трябва да докаже, че те са направили нарушение. Това е един съществен механизъм. Много може да се научи като изводи от оттеглянето на преференцията от Шри-Ланка двете най-големи промени, е, които се предлагат за GSP+, са промените в критериите и сексуалната ориентация. Целта на GSP плюс е да стимулира уязвимите економики и да им ги подпомага и за това е важно GSP да остане привлекателен вариант и да могат държавите, които отговарят на условията, да я прилагат. Това ще е ново при новото предложение на комисията за приемане на заявление във всеки един момент. Естествено, има безпокойства, че новите критерии за допустимост ще се отразят на държави като Пакистан и други отрицателно и това ще има отрицателно отражение върху най-слабо развитите държави. Аз следя много отблизо развитието на ситуацията в тези държави, симпатизирам много на Пакистан, но има повече от една уязвими държави, които се конкурират в дадени сектори и трябва много внимателно да формулираме критериите. Благодаря на комисията и на докладчика, че ни поведоха в правилната посока, но това е едно сложно само по себе си предложение, което изисква доста внимателно обмислене преди да направим окончателните си заключения. Благодаря. Хелмут Шулц, друг докладчик в Сянка. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа по доклада трудна задача и за него, мисля и за цялата ни комисия. Докладът е в продължение на разговорите, които сме водили през последните две години и половина относно общата система на преференции, в частност във връзка с продължаването на срока на действието и осъзнахме в края на кращата в комисията, а и в пленарната зала, че трябва да продължим работата по обща система на преференции и след Лисабон. Приветствам прегледа, който е направен с някои елементи от организационен характер в рамките на целия процес, а именно е, сърешаващата роля на Европейския парламент случая. На второ място докладът връща е, на дневен ред и някои въпроси, е, които, от които се бяхме отказали при предходното упражнение по обща система на преференции, доколкото сега е необходимо да навлезем в по-големи детайли. Е, съгласен съм, че докладчикът всъщност основание не споменава режима всичко освен оръжия или общата система на преференции едно. Но бих обърна вниманието и на комисията, и на докладчика на следното ако намаляваме сега списъка, съкръщаваме списъка на страните, които се ползват със съответните преференции, като променяме to, to, um, to give these countries the, uh, the preferences, if he, by that way... Като променяме количествения критерий, Въпросът е дали в края на кращата не променяме, не обръщаме наопаки почти целта на целия инструмент. Значи, кои са уязвимите страни? Кои би трябвало да се възползват? И всъщност къде ще теглим чертата? Коя е първоначалната цел на механизма? Мисля, по това няма съмнение а именно да допринесем за развитието, да преодолеем крайната бедност на тези страни и като намаляваме количествените показатели, под доход, например, изключваме всъщност от преференциите някои страни, които особено по смисъла на обща система на преференции плюс, би трябвало да се смятат все още за уязвими. И се питам, има ли някаква оценка на въздействието в срок от 2 до 3 години на новия механизъм? Знам, че в съвета все още се разисква точно този въпрос. А именно, че между държавите членки няма единно мнение за приноса на Европейския съюз към развитието на тези трети економики чрез механизмите на преференциалното третиране. И се питам следното. Дали не, не би било по-зле за нас, Европейския парламент, по-скоро не би било добре очевидно смята оратора, да направим една оценка на въздействието преди окончателно да дадем съгласието си за промяната на критериите. Индекса на човешкото развитие, например, е един вариант, индексите на Световната банка, има варианти да бъдат съчетани и аз... Е, I would е, е, ask also the rapporteur if we are believing what is И аз сега не съм особено сигурен какъв ще бъде изходът от този процес. Maybe the World Bank criteria is better. So what is, what is the finally uh, out... Uh, имайки предвид, че ако вземем индекса на човешкото развитие, той не е безспорен, но индексите на Световната банка също имат своите проблеми. Инак, е, международната общност е, признава ролята на нашия механизъм на общи преференции. И мисля, ако се приеме това, което предлага комисията, ще бъде накърнен до някъде и облика, представата ще бъде накърнена на международната общност за Европейския съюз. Знам, че не бива да се връщаме към стари механизми, е, като МДГ, например, понеже там също възниква въпроса за критериите. И така, не би ли приел докладчикът е, да си дадем повече време за работа по този доклад и при това с удоволствие ще участвам в по-нататъчната работа по него. Така, следващия оратор, моля да бъдете кратки, имаме още около 6 точки. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък е, на скоростното експозе на Кристофър създаде у нас надежди, че той е, е, ще се отнесе критично, дори малко по-критично, отколкото очаквахме. Но пък сега сме до някъде разочаровани. Явно все някак си върши работата той, Кристофър, докладчикът, след като успя да ни поразочарова. Не, че не подкрепяме принципите за прозрачност, поверителност, преходни периоди, е, подкрепяме идеята за намаляване на, на, е, на е, митата, 10 годишния срок, който предлага докладчика, т.е. ограничаване на срока на действие на регламента, насочването на вниманието върху предпазните клаузи. До тук добре, но продуктовият обхват може да бъде разширен, доколкото броят на страните бенефициери значително намалява. Но ако вземем 22, 23, 24 от вашите изменения, те създават у нас някои възражения вече по конкретните продукти. Питаме се дали това са най-добрите лостове, т.е. дали критерият за подбор на тези продукти е доколко те имат въздействие върху развитието, или пък са резултат от известен лобистки натиск от страна на европейски износители. И отново, едва ли бихте се изненадали, че най голем възражение у нас поражда обхвата на, на страните. Много държави членки обръщат внимание именно на това и предлагат редица альтернативи на критерия средно-висок доход. който предлага комисията като критерий, защото прилагането на този критерий ще изключи от схемата на преференции почти половината от сегашните участници. Разбира се, ние не надценяваме е, ефекта от тази търговска мярка, но все пак общата система на преференции има своето място. Е, вносът, който попада в рамките на този режим, възлиза едва на 4% от общия внос в Европейския съюз. И на нас не се струва, че Европейският съюз би могъл да бъде и малко по-щедър от тези 4%. Така че ние ще насочим вниманието си при измененията и допълненията към този въпрос за подбора на попадащите в схемата страни. Страните, които са малко под прага, т.е. на 4000, от 4000 до 12 000 е, доход е, на глава. Та тези, които са малко под 4000, е, биха имали сериозни проблеми в близко бъдеще и регионалната интеграция би била възпрепятствана, ако в един и същ регион на една страна се даде привилегирован статут, а на други не. Освен това, изключването от списъка на една или друга страна я принуждава да встъпи в спогодби за свободна търговия с Европейския съюз. И последиците от това могат да в значителна степен, почти сигурно, ще включат и ам, прекомерно високи мита и съответно от това а, производителите от третите е, страни да бъдат принудени да заплащат по-низко за труда, за да могат да компенсират е, по-голямата обща себестойност. По-нататък, това, което се каза, за обща оценка на въздействието от излизането от режима. И то върху заетостта, върху доходите в третите страни. Комисията трябва да ни каже какво възнамерява да направи по такава оценка на въздействието. По-нататък, -по очакваните 800 милиона евро годишно, които ще постъпят като нови е, митнически сборове по вноса на страните, които отпаднат от схемата на преференции, дали те по някакъв начин все пак обратно ще се върнат към тези страни под формата на помощи за развитие. И накрая ние смятаме, че критерият на Европейската банка е един твърде непрецизен инструмент е, като критерий за достъп до схемата на преференции. И според нас трябва да се включи индекса на е, развитието на ОНЕ или пък е, измерителя на несъответствието между най-богатите и най-бедните. Комисията се противопоставя на подобно съчетаване на критерии. Отчасти поради това, че то би било крайно сложно и било евентуално атакуемо от юридическа гледна точка. Но от 2008 година насам наша политика е, е данните на Световната банка да се свързват, да се, да се изменят в контекста на статистиката за уязвимост. Така, не знам, господин председател, кратичко ли ви беше това? Няма нужда да ми отговаряте, разбира се. Вижте, аз трябва да организирам срещата, заседанието, така че накрая всичко да е разисквано, когато е, изтече времето. Ето защо настоявам. Вие също да имате това предвид. И слушахме докладчиците в сянка. Сега за отделните членове на комисията ще трябва да следя много строго времевия регламент. Благодаря, господин председател. казвате ми какво? Три минути. Добре, аз току-що прохалсах вече 15 секунди, така че благодаря ви. Uh, когато разглеждаме реформата на обща система на преференции и нейното бъдеще, трябва да видим предстояща среща на най-високо равнище между Латинска Америка и ЕС, която ще се състои в Чили. И в тази връзка трябва да видим новият режим не само да възпрепятства, а и да допринася за спазването на ангажиментите, които сме поели за привилегировани отношения към Латинска Америка и Карибския басейн, имайки предвид, че това е част от света, която е най-близка до Европа. Не бива да се изключват режимите, страните, които са в, в състояние на развитие и които не участват достатъчно в световния търговски обмен и които не биха могли с полза за себе си да сключат двустранни спогодби. Да, е, да вземем Еквадор. Най-характерен случай. Е Еквадор може, когато пожелая, разбира се, да пристъпи към спогодбата между Европейския съюз и другите страни от региона но във всеки случай докладът основателно посочва, че целта на схемата на преференции е да подпомагат развиващите страни да участват по-пълноценно в международната търговия. Чудесно. Поради което смятам, че критерият трябва да бъде променен и да се основава на световното участие на, на, на страната в световния износ, а не да поставя в една и съща група страни с доста различна степен на развитие. Така именно преференциите биха могли да стимулират развитието и зачитането на правата на човека в страни като в Либия, Габон, а да не говорим и за Русия. Ако не трябва да премълчим някои деликатни въпроси. И трябва да се избегне положението, при което едностранните отстъпки възпрепятстват евентуалното по-нататъчно сключване на двустранни спогодби за свободна търговия. Ето защо трябва внимателно да се погледне продуктовата лист. Също така е необходимо чрез адекватни прагови равнища и предпазни клаузи да не се нанесе вреда на съществени отрасли, като например текстила. Благодаря. Благодаря, господин председател. Вече няколко пъти споменахме този проблем. Искам да благодаря и аз на докладчика за конструктивния подход. Докладчика отчита колко критично е положението и колко е сложно. Минава време и така можем да направим оценка колко е сложно да се живее в Европейския съюз. Естествено, е, показателите не бива да се ограничават само с макроекономиката. Необходимо е да отчитаме и вътрешните си проблеми. Може би а, индекса на човешкото развитие ще покаже колко сериозна е кризата, когато говорим за свързани с глобализацията явления. Ще насоча вниманието към няколко момента. А, може би сме съгласни, че е необходимо да прилагаме корективни а, процедури, но става въпрос за 66 държави там сме заложили политически параметри. По-добре е да имаме по-опростена предпазна клауза. Същото упростяване е необходимо и по отношение на стоките. 90% от стоките се изключват. Положителното е а, при тарифите, че се минава на, от формулировката от 3 до 5 на 4. За сроковете 10 години е приемлив компромис. Да не забравяме, че в момента се стремим към а, правна сигурност, която поне на теория е нещо по-добро. А наместо да се ограничаваме само с економически критерии за текстила. Там така създават възможности за Пакистан например, който е на второ място по износ на текстил в света. Говорим в парламента, в нашата комисия, в други комисии, в пленарна зала за човешки права и виждаме, че се стига до налагане на определени рестрикции при нарушаване на човешките права. Това трябва да е в сила и когато говорим за а, Пакистан. А, трябва да отчитаме а, също, че цените им доста се налагат в Европа. Не може да игнорираме какво става в собствения ни регион. Това са много чувствителни към остри промени отрасли. Но нашите чувствителни отрасли не могат да се подвеждат по същия е, за знаменател като други по в други части на света. Например, нашия текстил като отрасъл не е същия като този на Пакистан или Бангладеш. Не на последно място. А, аз съм напълно съгласен с казаното от Емилио. Ясно е, че не могат да се прилагат показатели едно към едно. Обективните критерии не бива да изключват страни, които инак отговарят на по-общи критерии, които ние обичаме да прилагаме. Благодаря, господин Жанетен Пил. от економическия социален комитет. Ще му дам думата за няколко минути. Две минути по-точно. Благодаря, господин председател. Накратко. Нашият комитет в началото на месеца се обедини около нашето общо становище. Ние също подчертаваме значението на прозрачността, предизвикателството предвидимостта, стабилността и разбира се съответствие с изискването на СТО. А, системата от общи търговски преференции трябва да се използва там, където е най-необходима. Така трябва да имаме възможност за маневриране, да а, не стигаме до там, че прилагането да бъде в ущърп на най-бедните страни, както виждаме през последните години. За нас най-важният инструмент е а, системата на общи търговски преференции плюс при приветстваме задълбочаването на ангажиментите, което сега се въвежда като изискване. Аз участвах на проучвателна група, която проучи въпроса докъде трябва да се простират обязаности по отношение на 27-те конвенции. Много трудно бе да се отчетат предимствата им развиващите страни не разполагат с финансови човешки ресурси. И затова ние трябва да засилим ресурсите си първо, за да подкрепяме тези страни, за да постигнат необходимите стандарти, от друга страна да подпомагаме гражданския сектор на място А, особено видно е това по отношение на споразумението свободна търговия с Корея, което влезе в сила миналата седмица. От всички а, спогодби, които имаме за свободна търговия или пък за задълбочена и всеобхватна свободна търговия, може да ги сведем всъщност до а, няколко на, бра, на, на брой. Миналата седмица излезе министерско е, е, писмо на СТО, което сочи опасностите, ако се разпростираме много, всъщност да не успеем да постигнем оптималната цел. Благодаря. Благодаря ви, че се включихте в нашия дебат. Е сега Подкрепям предложението на комисията, в което се предлага да се включи обхвата на страните, т.е. да се сведат страните бенефициенти до тези, които имат а, среден или висок доход. Така а, самите преференции ще се насочат към най-малко развитите страни, които имат най-много нужда от такава под, подкрепа. Не съм съгласен обаче а, да се отварят програмите за общите преференции, общи преференции плюс към по-голям брой държави поради следните причини. Първо, защото не е тайна, че такава е една промяна всъщност допуска Пакистан а, за участие в схемата по чисто политически съображения. Второ, поради това, че присъединяването на такива големи и в някои отрасли остро конкурентни страни в програмата на общите преференции плюс ще бъде в най-голям ущърп на най-малко развитите страни и да направим сравнение – с а, Пакистан и Бангладеш, например. Трето, защото системата а, за общи преференции плюс не бива да се разбира като механизъм, чрез които по-богатите държави членки могат да се облагодетелстват защо, от по-низките цени на вноса, защото имат там инвестиции за сметка на останалите държави членки, които ще поемат по-голямата част от разходите а, и ще се прехвърлят тези средства към висококонкурентните економики. А, няма да е лошо да бъдем по-щедри. Лесно е да си щедър, когато разходите се поемат от някой друг. В частност от държавите членки, които могат да платят тази сметка. а, общите преференции са изключение от най-общите правила на международната търговия, а именно равното третиране на всички държави. Изключенията трябва да са оправдани и съразмерни. Общите преференции означава, че ние ползваме търговски цели за постигане, е, средства за постигане на нетърговски цели. Трябва внимателно да претегляме тези цели – срещу основната цел, а именно а, економическия интерес на Съюза, нашите земеделски производители, нашите работници. Затова съм против инструментализацията на системата за общи преференции плюс за политически цели. Защото това ще е във вреда на много държави членки, в частност на не толкова а, економически развитите. Комисията. Благодаря, господин председател. Всеки път е, а, ви нося подарък в тази комисия. Днешният ми подарък, госпожи и господа, ако желаете обобщението на допълнителната оценка за въздействието, която а, направихме и а, възприехме всички, мисля, идеи, които обсъждахте днес. Това е резултат от обсъжданията ни с държавите членки. Там се появиха тези идеи и а, за първи път ще, се, ще получим този анализ в а, а, частно ще ви го предоставя. Там има е, много информация за ефектите върху трудовия пазар, допълнителните последици на тези системи и така може да разполагате с една солидна база за вашия анализ. На ваше разположение сме, ако искате по-нататъчни обяснения, обсъждане на други идеи, които до тук не бяха представени и с удоволствие, предвид обаче и на нашите ресурсни ограничения, ще ви представим и други а, последици а, като част от анализа. Това е коледния ми подарък за вас. Заповядайте. Имам сега и един пример за това какво сме направили. А, разгледахме а, е, чрез а, е, инструментите за оценка на въздействието. А междинният доклад, така както бе представен днес, по-точно постарахме се да определим а, в количествено отношение какво ще предположи разширяването на схемата. С две думи, наистина целта на докладчика, според мен, е да се разшири експорта за страни, които остават в схемата. Това е в полза на Индия, Индонезия, Тайланд и Иран. Но отрицателните последици е, че експортът на, към, на всички недостатъчно развити страни падат. А, а, това са два аспекта важни за вашата дискусия. Първо, между недостатъчно развитите и по-развитите страни ежедневно се развихра конкуренция. Така че плюсовете за по-развитите означават минуси за не така развитите страни. Това не е изненада, защото тази политика се отнася до, за важни производства, като например зеленчуци, плодове, риба, обувна промишленост. Това е а, може би малко като процент а, 4%, а не 5%, но последиците са значителни, защото те касаят над 20% от обема на стоките, за които се отнасят. Така искам да коментирам съвсем накратко и допълнителните въпроси, поставени от докладчиците в сянка. Струва ми се, че задачата е по-трудна от триизмерен шах по-скоро прилича на купчето на Рубик. Променете една страна и не виждате, че променете и останалите пет. Трябва внимателно да претегляме нещата, защото може всъщност да причиним вреда на най-нуждаещите се. А, показа се Спомена се, че индексът на човешкото развитие е допълнителен интересен индекс. Проследихме този въпрос още в началото на нашия анализ, но истината е, че не можем преди 2015 да прилагаме този индекс, защото той просто е непълен по отношение на обхвата на държавите и данните, които включва. Освен това има и някои правни последици, които сега няма да засягам, но те са особено важни и бих искал при друг повод и при интерес от ваша страна да ги разгледаме. Сега съвсем накратко, защото отговарям на вашия въпрос господин председател, и преди нямах възможност да го направя. Целта на разширяването на системата на общите преференции плюс опасно е наистина и може да се допусне Пакистан, но въпросът е, че, че ако излязат тези едностранни споразумения за свободна търговия, ще можем да, под, да осигуряваме по-голяма подкрепа чрез оставащите в системата и по отношение на човешките права и така нататък. Не става въпрос за повече, а за за повече средства а, за същите 4 а, милиарда а нашият износ, той остава същия към днешна дата. Ще ви предоставя допълнителна информация. Използвахте трудни думи за а, страшни злокобни прогнози. А, мисля, че става въпрос за политически затруднения. Давам думата на а, докладчика. Благодаря, господин председател. Добре, мислех си дали да поема подадената ми топка, а именно идеята да се приеме Пакистан и като начин, чрез който държавите членки, които са по-богати, ще наказват по-бедните и че е лесно да си щедър с чужда, с чужда баница. А, мисля, че все пак да се е добре да си зададем въпроса днес, а, кой се облагодетелства от а, а, режима на тарифни ограничения и кой не. Не правим това обсъждане стремеж да намерим идеалния баланс в Европейския съюз. Целта ни е да намерим максималната полза за развитие за страните, които се нуждаят от него. После, разбира се, имаме различни виждания за това какво постига и какво не постига търговията. Но това не е най-важното в случая. Мисля, че по отношение на текста нещата са сложни. А, убедих се за това. Колкото повече работиш, повече има за доработване. Мога да променя нещата, защото знам, че комисията току-що промени числата съгласно новите статистически данни, които се отнасят до присъединените се страни. А, и понеже разбирам какво е притеснително, аз добавям и предпазни клаузи за текстила. Целта ни за текстила е да осигурим повече сигурност за най-уязвимите. За останалата част комисията не е пипнала нищо. Аз искам, примерно, да има повече текст за свободната търговия или по-малко. Не искам изобщо да започваме обаче дебат за текстила, но за общата система за преференции плюс. Тя е политическа. Цялата идея е политическа. Идеята и е да използваме нашите меки правомощия и да накараме държавите да се присъединят а, и да се адаптират към тия 27 конвенции. Сега дали искаме повече страни да го направят или по-малко. Според мен общият подход на парламента е да използваме инструментите повече и следователно повече страни да отговарят на изискването за включване в тази схема, но оттам татък да бъдем по-строги към прилагайки изискванията за включване и комисията, мисля, го прави. Сега, Европейската комисия ни казва много неща. Аз определено с интерес ще се запозная с а, това, което ни дадохте. Но вие казвате, че първоначалният ви текст представлява съвършеното равновесие и да не го пипаме а, господин Телър си тръгна, но аз не искам нашата амбиция да пада, нашата щедрост да спада, когато приемаме тези страни. Затова включвам тези нови тарифни линии. А не защото вносителите са ми го казали или защото европейската индустрия ми го каза. Производителите са ми говорили само по една тема – текстила – но аз мисля, че политически в нашия контекст това не е възможно сега. И смятам, че е добър сигнал да се каже, може да приемем други държави, но смятаме, че има и случаи на протекционизъм и за това засягаме въпроса и за включването на стоките. За обхвата на страните. Аз имам почти така да се каже любими страни, силно казано. Но има страни, за които наистина много ме е яд, че не са включени. А има страни, за които няма да ми е мъчно. Това е проблема, като имаш или нямаш съответните критерии за индекса за човешкото раз, развитие. Аз не съм много доволен този критерий да се добави, защото индекса за човешкото развитие всъщност е а, индекс, който се отразява от Световната банка и на практика ще мерим едно и също нещо два пъти. Нямам точно идея как да решим този въпрос, но в момента мъчих се много, но не можах да открия друг начин. И за това смятам, че ако Тейлърс не е съгласен с мен, но другите са съгласни, аз мисля, че съм се справил доста добре. А, защото ние обикновено а, си е, сме на различни мнения. Ако ти си съгласен с мен, значи аз нещо съм сбъркал. Благодаря. Благодаря ви. Оставих ви доста време и от сега нататък трябва да забърсаме доста неща. 16-та точка Европейска стандартизация. Това е досие, за което водеща комисия е ИМКО, а комисията за вътрешния пазар и потребителите. Нашият докладчик за становище е Франк Пруст. ЕНП, давам му думата. Към... Благодаря, господин председател. Както казах миналия път, това предложение за регламент на комисията е преработка на действаща директива. Действащата система работи доста добре и толкова по-важно е регламентът просто да бъде еволюция, а не революция. Бих искал също така да кажа, че за изработването на доклада ние естествено работихме в тясно сътрудничество с докладчика на комисията за вътрешния пазар и потребителите. Стандартизацията има редица економически аспекти, растеж, производителност, разтваряне на пазари, има сериозни последици за търговията. Председателят извън микрофона прекъсва. Има редица последици за търговията. Стандартизацията може да се използва с протекционистки цели от някои страни. Ето защо Европейския съюз трябва да утвърждава международните стандарти, както го прави чрез националните, е, е, международните стандартизационни организации и посредством е, двустранните спогодби за либерализация. Важно е комисията в своята програма да преследва международно формулираните цели. Нашето становище се отнася главно за техническите спецификации, които най-често представят интерес за различните форуми, организации на предприятия от различни мащаби, твърде често с международен характер и следователно работата им има международни последици. Те не се е, поддават на същата регламентация като европейските стандартизационни механизми. Тези отраслови стандартизационни организации работят много динамично, поради което и европейските стандартизационни органи трябва да работят по-бързо, за да постигнат оперативна съвместимост. Ето защо техническите стандарти, между другото,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 стигат до тези стандарти в процеса на обществените поръчки, специално в информационно-технологическия сектор, където, както казах, е, стандартизационната дейност е особено динамична. Смятаме, че така ще се получи една намеса на комисията в процеса на стандартизация, защото тя по своя инициатива ще може да определи, че дадена е, техническа спецификация е стандарт, без при това тя да е минала през стандартизационния орган. Важно от друга страна политиката да не се намесва в стандартизационния процес, който е по определение факултативен, доброволен. Освен това, въпреки че са стандарти в е, информационно-технологичната област, е, можем да зададем въпроса на какво основание комисията ще признае дадена техническа спецификация за стандарт, за разлика от друга – Une confusion entre les normes et les spécifications techniques. И понеже се поражда противоречие между стандартите и техническите спецификации, формите, форумите и консорциумите на различните предприятия не могат да бъдат приравнени на стандартизационните органи, които се грижат за всички социални аспекти и най-вече за защита на потребителите. Освен това, отрасловите стандартизационни форуми не са длъжни да търсят еднообразие. И следователно е важно да се поддържа ясно разграничение между стандартите и техническите спецификации. И в противен случай е, ще поемем риска да развием две успоредни стандартизационни системи и регламентацията на този въпрос в предлаганото от комисията според нас е недостатъчна. Между другото се пропуска един от критериите на СТО, а именно не противоречивостта, съгласуваността. А, а, в решение, публикувано на 30 ноември 2011 година в официален вестник, комисията е взела решение да създаде многостранна платформа за разглеждане на техническите спецификации с оглед на тяхната стандартизация. Cette plateforme sera de conseiller la Commission européenne sur la normalisation dans le secteur des TI. Предлагаме, след като създаде такава една платформа, е, комисията да даде възможност е, на всички е, държави членки в заданията за обществени поръчки да се позовават на технически спецификации и стига тези спецификации да отговарят на критериите по приложението към регламента, в частност изискванията на Световната търговска организация. Благодаря, господин председател. С интерес ще изчакам изказванията на колегите. И така, социалисти и демократи, докладчик Сянка, господин Ланге. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. По-голямата част от него аз мога да подкрепя. Имам, бих предложил четири допълнения. Първо, трябва да направим така, че да не влезе в противоречие с общата стандартизационна политика на Европейския съюз. Това трябва изрично да се каже. Така че изменение С, латинско, следва да бъде развито, доразвито в този смисъл. интерес на конкуренцията следва да насърчаваме международното сътрудничество в стандартизационната област. Примерно имаме напредък по линия на трансатлантическия диалог за електрическите куплунги, е, така наречената електрическа мобилност. Стандартизацията по-нататък трябва да бъде прозрачен процес, и на трето място трябва да виждаме бързо напред. Ето защо в точка четвърта, или по-скоро в четвърти член и в седми член, да бъдат включени срокове за да се ускори процесът. Други желащи да вземем думата не виждам, което е жалко. А, е, защото обикновено имаме доста богати е, дискусии тук. Така че мога да, мога да дам веднага думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Има няколко ключови момента в проекта доклада. Първо, въпроса за използване на технически спецификации от чуждестранни консорциуми. deals with two aspects of standardization. It deals with the making of standards. Тук става въпрос за въвеждане на стандарти чрез европейската стандартизационна система. И ние наистина тук подчертаваме, че става дума за еволюция, а не за революция. Единственият начин, по който ще стандартизираме и за напред е чрез европейските стандартизационни организации. И по отношение на информационните е, и комуникационните технологии, главният стандартизационен орган ще бъде ЕЦИ. Естествено ще насърчаваме чуждестранни консорциуми, винаги когато е възможно да сътрудничат с европейските стандартизационни организации. Има обаче и втора част от предложението, което не е свързано с изработването на стандарти, а с ползването на съществуващи стандарти в областта на информационните и далекосъобщителните технологии, това число стандартите за интернет, стандартите за бежична интернет връзка. И тук не е възможно да бъдат приложени все същите критерии и разпоредби, които се прилагат при изработването на един стандарт, когато пълния контрол контрола е европейската стандартизационна система. Става дума за вече установили се стандарти, които са ни необходими за провеждането на европейската политика, на електронното административно обслужване, на, на интелигентните транспортни системи. Когато става въпрос за подобряване на достъпа до пазарите, особено за малките и средните предприятия. По отношение на такива наложили се стандарти, трябва да прилагаме други критерии. Ето защо ние сме пропуснали критерия на Световната търговска организация за последователност или непротиворечивост, между другото, който не е изрично упоменат в кодекса на СТО. Но така или иначе, това е критерий, който е, е приложим изцяло в процеса на изработване на стандарт. Както казах обаче, в момента Става дума за съществуващи стандарти. И комисията няма да се занимава с създаването на тези стандарти, с стандартизацията, доколкото стандартът вече де-факто е на лице, ние предвиждаме уредба на възможностите той да бъде използван. Стига, разбира се, да се използва прозрачно, общодостъпно и да отговаря на някои критерии за обществен ред. Така че е, за тази цел ние сме предвидели ред, начин за участието на заинтересованите страни. И между другото, това само в критерии, в които европейските стандартизационни организации или не са активни в момента, или приятите от тях стандарти са вече остарели. Ние, разбира се, нямаме възможност да налагаме условия или изисквания на тези външни, чуждестранни стандартизационни консорциуми. И при тези обстоятелства това е единственото, което можем да направим. Е, комисията накрая заявява готовността си да отговори на вашите по-нататъчни въпроси. Благодаря. Нека веднага дам думата на докладчика за заключителен коментар. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на докладчиците в сянка, на изказалия се колега докладчик в сянка на комисията също. И само една малка бележка, понеже колегата Ланге е, каза това за съгласуваността или не противоречивостта, Аз съм убеден, че е, това е критерий на СТО, но е, според мен е, това не е нещо особено. Това е всъщност нещо съществено в стандартизационния процес, както и международното сътрудничество. Ще работим по този въпрос във връзка с десетото изменение. А по седми и четвърти член за ускоряването на сроковете напълно споделям вашето мнение, но тук сме на ръба на правомощията си, опасявам се. В край на краищата това е просто становище. И ще се опитаме да, да включим това. От друга страна, нещо, което е напълно задължително, според мен, аз не се изразих достатъчно прецизно, но, но да, наистина, прозрачността. Прозрачността и непротиворечивостта на стандартизационния процес вървят ръка за ръка. И аз ще разчитам на, на вашето съдействие като докладчик Сянка да подобрим формулировките. Благодаря. Благодаря. Позволете да се върна за кратко на предишната точка от дневния ред. Пропуснах да посоча крайния срок за изменение и допълнение и сега разбирам, понеже тогава не забелязах, че Хелмут Шулц поиска думата, за да говори по този въпрос. И все пак подчертавам, че аз никога не пропускам да дам думата на онези, които е желаят. Краща всеки има право да се изкаже Но доколкото разбирам, сте стигнали до компромис. Докладчикът приема крайния срок да бъде удължен до 20 януари. Както и по другите доклади, които разгледахме днес. Така че ето на, съобщението е направено за обща система на преференции, изменение и допълнение 20 януари. По доклада за стандартизацията, крайният срок за изменение и допълнение е 5 януари, съвсем кратък срок, тъй като трябва да се съобразим с графика на подаване на нашето становище към водещата комисия. Не можем да се намесваме в нейните крайни срокове. Следваща точка от дневния ред 17-та междуправителствени споразумения между държави членки и трети страни в областта на енергетиката. Това отново е наше становище на вниманието на друга водеща комисия, в случая за изследванията, транспорта и енергетиката и Яник Жадо от Зелените е наш докладчик по становище. Имате думата. Благодаря, господин председател. Това е третата размяна на мнения по този въпрос. мисля, че почти постигнахме консенсус още първия път. Мисля, че общо е мнението и в нашата комисия, и в другите комисии, че предложението на Европейската комисия е добро и че бихме искали да го подкрепим, да, да му окажем подкрепа. Така че прегледът на международните спогодби от страна на комисията да не бъде факултативен, а да се превърне в обща, обичайна процедура. Като тук не става въпрос за разрешаване на такива междуправителствени спогодби от страна на комисията. Това би противоречало на Лисабонския договор. А за една обикновена процедура на преглед за съответствие с европейското право. И вторият аспект, който посочваме в нашето становище, е, че междуправителствените спогодби е, трябва да бъдат не просто съответстващи на европейското право, а да съответстват и на политическите цели на Европейския съюз, формулирани в областта на енергетиката и противодействието на климатичните изменения. Благодаря. Докладчиците в сянка. Ланге. Да. Абсолютно правилно. Аз мисля, че тук по нищо не се разминаваме. Аз подкрепям също мнение. Искам да добавя само две неща. Първо, укрепване на активната роля на Европейската комисия при координирането на а, договорите. Активна координация. Това е много важно, за да имаме а, съответствие. Второ, спогодбите е, за международна търговия. Ако те са засега, засегнати, това трябва да се съгласува първо с Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ви, господин Оливия Сила от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Ние нямаме някакви особени бележки на този етап. Нееднократно по време на предходната размяна на мнения сме разисквали някои под технически моменти. Благодаря. Крайният срок за изменение и допълнение пак е доста кратък, 4 януари до година, тъй като отново трябва да се съобразим с крайния срок, е, определен от водещата комисия. Благодаря на докладчика, благодаря колеги, благодаря на комисията. Нататък 18-та точка от дневния ред освобождаване от отговорност на комисията по изпълнението на бюджета за 2010 година. И тук становището е на вниманието на друга водеща комисия. Докладчик по становището е Петър Штасни от ЕНП. Проектостановището е на разположение само на английски язик. Но мисля, можем да се откажем от правото си на езиково многообразие в случая. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам като начало да заявя, че според нас решението ни е да участваме в процедурата за освобождаване от отговорност за бюджета 2010 бе много времена, заедно с законодателните ни правомощия по силата на Лисабонския договор. Ние запазваме своята бдителност по отношение на разходването на бюджетните средства на Съюза в областите, в които ние сме компетентни. Повечето правомощия означава повече отговорност. Предвид на тази процедура за освобождаване на отговорност е важно да отбележим, че Сметната палата няма забележки по отношение на търговската политика и свързаните с нея инструменти. Основните заключения на палата са първо за надежността на отчетите на Съюза. С палатата смята, че отчетите с 2010 отразяват достоверно финансовото състояние за 2010, както и е, паричните потоци за годината. Въпреки това, Палатата отбелязва, че има какво да се подобри като качество на финансовото управление и отчетната, системата на отчетността. Второ, по отношение на редовността на а, е, операциите. Достове, заверката за 2010 прави разлика между приходи поети задължения и плащани. За годината, приключена към 2010, приходите и поети задължения са редовни. За разлика от тях, плащанията са засегнати от съществени грешки в размер на 3,7% ниво на грешките за общо разходите на Съюза. Според палатата тези слабости водят до заявлението, че плащанията отразени в отчетите за периода, приключващ в на края на 2010 година а, съдържат съществени грешки. Предлагам да се насочим към основни въпроси, които и при предходни бюджетни процедури са били обсъждани от нашата комисия. Според мен, аз съм длъжен да го направя като докладчик по бюджетните въпроси в нашата парламентарна комисия, въпреки че палатата няма забележки по тези въпроси. Според мен, в интерес на честността, трябва да а, отбележим още от рано какво ни притесняване да а, го правим, което е твърде късно. Първо, а, външно търговската политика е като допълнение средствата на Съюза трябва да се използват ефикасно, за да може да се интегрират бенефициентите в системата за световната система за правилата на търговия. Значително се увеличават средствата във всички региони и всички сектори. Годишно се разпределят около 10 милиарда евро една трета от бюджета на Съюза, две трети от бюджетите на държавите членки. Обема е двойно по-голям за периода до 2005 и от 2005 до 2010. Второ, по отношение на макроекономическото подпомагане, в нашето законодателно събрание ние взехме важни решения по отношение на разходите за подпомагане на макроекономиката под, формите, под форма на безвъзмезно финансиране или а, други форми на помощ. От започването на използването на този пери, а, инструмент а, са използвани общо 7,4 милиарда евро и са подпомогнати 55 държави. Този вид помощ спомогна значителна степен за макроекономическата стабилизация на канди... страните кандидатки и потенциални такива. Необходимо е да се засили ефективността на инстру... този инструмент. Предлагам да се засили контрола по отношение на макроекономическата помощ от страна на палатата и на Европейската комисия. И това трябва да се подкрепи с съответно действие на Европейския парламент. Сега за разширяването на нашите отношения с Китай и други а, е, райони. Ние работим с трудни региони, търсим а, в а, това и а, участието на, евр, на европейците, което означава, че трябва да имаме не само а, решимост, но и търпение. Мисля, че за тази цел работа на парламента е много полезна. Също време трябва да поемем своята отговорност, да гарантираме наличието на контролни механизми, за да се гарантират доброто качество на тези инструменти ще се радвам да можем да гласуваме по конструктивното становище относно освобождаването от отговорност на комисията за бюджета за 2010. Благодаря. Благодаря ви. А, няма други, които искат а, думата, като че ли. Кратко, но съдържателно бе изложението на докладчика и то показва, че нашия принос за а, работа на Съюза в тази сфера е положителен. Представител на комисията иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. С удоволствие отбелязвам интереса на тази парламентарна комисия към процедурата освобождаване на Европейската комисия от отговорност. По отношение на доклада, а, доклад, че, доклада пише, че Генерална дирекция а, търговия не е спомената в а, доклада на палатата. Това е защото ние не сме разходвали значителна сума като а, това е нашата политика, но от друга страна, ние сме длъжни да гарантираме и спазването на принципите на стабилното и отговорно финансово управление на публичните средства. Докладчика говори за това, че, а, че трябва ефективно да се прилага принципа помощ срещу а, търговия. А отбелязва се в доклада на палатата, че в това перо има само 0,7% грешка, което е под прага на същественост на грешката от 2%, който използва сметната палата по отношение на макроекономическата политика и бизнес стимулите, макар че аз не съм експерт ще кажа, че през юли 2011 година комисията излезе с доклад за използването на макроекономическото подпомагане, а, който представи на Европейския парламент и съвета. Там специално се споменаваше за а, заемите, за бизнес центровете, за които говорите, за Китай и Тайланд – Договорите се сключиха неодавна и малко е рано да се правят заключения. Що се отнася до Индия, 2012 ще направим оценка, за да се анализира резултата от финансирането, заделено за този център. Благодаря. Благодаря ви и докладчика има ли да коментира? Искам да подчертая, че 3,7, защото това е заплащанията. 3,7% това означава над 404 милиарда годишно плащания. А, ние отговаряме с 10 милиарда евро. А, това са огромни суми. Зашеметяващо е. Това са пари, които не са отчетени. Може и правилно да са разходвани, но липсват отчетите или нещо не е наред. Това са платени евро суми. Ние се питаме, защо и какво е станало, ако 2% е приемливото ниво на грешката – тази комисия, нашата, трябва да се свърши работата, каквото и да преценява Европейската палата. Ние трябва да сме сигурни, че нашите пари се разходват мъдро и ефективно в нашите правомощия, поне като сфера на политика. Благодаря. Благодаря. 15 а, януари е крайния срок. има си причина. Ние не сме водеща комисия, затова трябва да избързаме с нашите изменения. И така стигаме до последната точка от дневния ред преди разни. Чудя се колко ли комисии работят така активно като нас. 19 точка Търговски аспекти на източното партньорство. Размяна на мнения. Първа размяна. За това внимателно ще изслушаме съображенията на Мирослав Лансдорф, нашия докладчик. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както вие казахте, сега ще имаме първа размяна на мнения по документ. Проблемът е обаче, че в тази област, според мен, Европейския съюз е допуснал множество грешки. Множество. Първо, натискът върху Белорусия, тъй като тя има функционираща економика, е, тя е надежден е, търговски партньор, и властта, която управлява страната, не разреши да бъдат изгонени от страната големи международни компании, които основно са износителки и те продължават да функционират и да произвеждат там. Проблемът е обаче, че ние не разбираме структурата на властта в тази страна, защото президентът има малък опит от миналото, а именно, че е бил председател на Совхоз и третира държавата като нещо, като малко по-голям по размери Совхоз. Той е стабилизирал държавата, като същевременно я управлява по един доста сравнително авторитарен начин. Каква е необходимостта на взаимоотношения с Запада? На първо място има проблеми в финансовия сектор, търс, като системата на кредитиране е много слаба. И когато се касае за тежки машини, потребността от финансиране е сериозна. Също така, понеже западните партньори нямат особено голямо желание да отидат в Беларус, проникват други финансови средства, например е, финансиращи институции от Китай или от арабския свят – това е една добра възможност за Европейския съюз също, според мен, да проникне в държавата отвътре когато финансовият сектор има проблеми и вие го подкрепите, можете да повлияете върху по-нататъчния път на страната. Така че това е една от слабостите във връзка с Беларус. Това е нейния финансов сектор. Вторият въпрос е функционирането на институциите, бих казал, правната рамка – Тоест, може много да постигнем като напредък в тази област, защото ръководните фигури в Беларус проявяват интерес към възприемане на процедурите и правната рамка на Европейския съюз. Първо, функционирането на институцията, отчетността и така нататък – финансовите предписания и правила, счетоводната система, всичко може да бъде въведено много лесно в правната система на Беларус, но трябва да стимулираме тези дейности и да се стремим да постигаме по-добър резултат в този аспект. До момента интересът е много голям и продължава да расте, това е всъщност и една огромна възможност за нас като Европейски съюз да повлияем върху хода на събитията в тази страна. Украина е различен случай. Голяма и много богата страна, много лошо управлявана, с огромни различия между отделните си райони. Бих казал, че едно нещо, което се вижда, струва много странно на посетителите, е факта, че страната в економически аспект няма вътрешна спойка и 25% от нейния брутен вътрешен продукт се създава от един единствен регион – Днепропетровск. 25%. 50% от минералите, използвани за промишлени цели, също се добиват в този район Днепропетровск. Така че има една голяма бездна между западната и източната страна, част на тази страна и ние можем да потикнем процеса за интегриране на страната, като въведем опит във връзка с функционирането на инфраструктурата, както и посредством инвестиции в инфраструктурата на Украина. Бяха извършени известни промени, струва ми се, че са необратими политически че, е, промени след разпадането на Съветския съюз. Преди основният център на, на машиностроенето в Украина беше град Харков, бивша столица на Украина, до 1931 година. Като този град много се гордееше че има множество машинни предприятия, а в момента повечето от тях вече не съществуват. Има също и голям потенциал от към технически университети. В този град е имало около 23 технически университета, а общо 15, извинете, 23 в цяла Украина, от тях 15 в Днепропетровск, но днес Градът се управлява от криминални банди ли щяхте да кажете? Добре, би ги нарекал структури. Те са организирани. Добре организирани. И мисля, че основният проблем е корупцията и проникването на тези криминални групировки в управлението. Този проблем не съществува в Беларус. От международна гледна точка, нещо, което е много интересно – е, че една известна част от Украина е повлияна от дейности, осъществявани от държави членки на Европейския съюз, защото, например, Унгария дава на хора, лично аз съм го виждал това, на хора в Транскарпатието, унгарски паспорти. А това е много важно, за, тях, защото хората от този регион имат възможност да влизат в Европейския съюз и да работят. По същия начин стоят нещата и с Молдова, където румънските е, власти е, дават румънски паспорти на хора от Молдова, защото Молдова, по времето когато се е казвала Бесаравия, е била част от е, кралството Румъния до 1940 година. Молдова всъщност е нещо различно от предишните две държави, защото там има основен проблем с териториалната интеграция на страната. До сега 14-та руска армия функционира на територията на Молдова, въпреки много вложени усилия и преговори, няма възможност да се постигне напредък в това отношение. Молдова в много голяма степен страда от липсата на териториална спойка. Това е пречка и за търговията, Що се отнася до възможностите за търговия, трябва да отбележа, че Молдова се е радвала на преференциални възможности за производството на вино и бренди в рамките на Съветския съюз. Но в момента тези продукти трудно могат да се реализират на пазара рите в Европейския съюз. Тя представлява един доста труден случай. Там има и възможности в областта на транспорта, защото най-близкото пристанище за тях е Ренио на а, устието на Дунав но то не е пригодено с съвременните изисквания и трябва да отбележа, че основният проблем, освен територи... това, което споменах, е и износа на транспортни превозни средства. Кавказския район. Там има три съвсем различни държави Имахме възможността неодавна да ги посетим в рамките на Юронест. Председателят, моля ви да побързате малко, защото времето ни изтича. Докладчика, да, знам, че остава много малко време. Бих предпочел да дам възможност на колегите да зададат въпроси и да проведем дискусия. Ами няма много колеги останали в залата. Даваме на Джордж Коташ думата. Той е единственият докладчик Сянка в момента. Благодаря, господин председател. Преди да премина по дискусията по същество, искам да помоля секретаря на комисията да направи всичко възможно за напред да имаме винаги превод на румънски язик, а не да бъде по изключение, както е днешния ден. Сега относно темата искам да благодаря на докладчика за обстойното изложение, което беше много подробно. Искам да изразя вярата си и убеждението си, че трябва да задълбочаваме отношенията с източните партньори, естествено, за да избегнем риска да пренебрегнем това измерение от европейската политика на добро съседство. Неодавнашните събития в Северна Африка изместиха до някъде фокусата на вниманието, но противоречивите избори, които се състояха тази година, непосредствено до границите на Европейския съюз, говорят, че това е един рисков фактор за стабилността в Европа. И друг въпрос, който искам да повдигна, е изкореняването на бедността който според мен трябва да играе по-голяма роля с оглед гарантиране на стабилността на държавите, които са членки на източното партньорство също така усилията за постигане на демокрация трябва да са тясно свързани с подобряване на жизнения стандарт, създаване на силно гражданско общество, свобода на пресата и структура на демократични държавни институции. Затова през 2009 година приветствах създаването на институция за гражданското общество в подчадъра на европейското партньорство – що се отнася до търговските аспекти на отношенията с Европейския съюз, смятам, че е, договорите за присъединяване, когато бъдат сключени, ще дадат възможност за засилване на економическата и политическа интеграция на тези страни. От друга страна, е, много ясно послание беше отправено от Европейския съюз към Украина. Е, то е недвусмислено, не може да се сключи споразумение за присъединяване, ако страната не осъществи промени, които ще доведат до радикална трансформация на системата на управление. Накрая, споразуменията за присъединяване трябва да бъдат силни и ефективни инструменти, които да помагат на Европейския съюз да направлява своите партньори към постигане на демократизация на своя политически режим. Благодаря. Относно превода на румънски имате право. Имаме право всеки да има превод на собствения си език, но понякога се случват инциденти. Доколкото разбрах, преводачът с румънски има здравословен проблем и нямаше възможност да бъде заменен но по принцип имате право. Господин Люк Дювиня от комисията. Благодаря, господин председател. Накратко ще говоря, тъй като е късно. Няма да коментирам всички аспекти, които засегна докладчика, защото това е извън търговските отношения. Съвсем накратко ще представя това, което ние в комисията правим по търговските аспекти на източното партньорство. Както знаете, там има подновяване на политическите стимули от срещата на върха през Варшава, във Варшава в края на септември. От друга страна имаме два основни канала, по които работим с тези държави. Едните са многостранни дейности, които организираме за шесте държави от източното партньорство – а в търговския аспект имаме търговски експертни комисии. Това са заседания, които позволяват на тези държави по-добре да разберат законодателството на ЕС и също времено да се засилят контактите между правителствата, фирмите и правителства и фирми от тези страни и Европа. Що се отнася до двустранния канал, както знаете, имаме няколко различни е, вида преговори, някои са започнали, други предстоят да започнат. В случая с Украина сме приключили преговорите след 18 кръга и 2 години водене на преговори за задълбочено и всеобхватно търговско споразумение за свободна търговия. Това беше първи такъв а, е, случай с тези преговори очакваме политическия момент да назрее за подписването. Относно Грузия и Молдова, както знаете, на 2 декември обявихме влизането в сила на споразумението за свободна търговия с тези държави, които са дълбоки и всеобхватни. Това означава, че става въпрос за сближаване. Значи не казвам поглъщане на законодателството на Европейския съюз от тези държавки, държави, а по-скоро те да го възприемат или да се сближат законодателствата. Както каза и докладчика, Молдова и Грузия търгуват с продуктите си при нулева ставка на а, продукт на митата, обаче поради санитарни и фитосанитарни е, изисквания не успяват да ги продадат. Има милиони яйца, хиляди килограми месо, от тях обаче те не могат да изнесат нищо. Никакви продукти от животински происход поради санитарните и фитосанитарни стандарти, които реално не са изпълнени, не са спазени. И това е основание за нас да отменим прилагането на правилата. Трябва да сме наясно, че сближаването на законодателствата ще бъде не само в правната област, но ще доближи ценностите на тези държави до нашите и ще помогне по-бързо да се изкорени корупцията и други негативни явления, но това е от голямо значение и пряко има отношение към износа на множество продукти. Що се отнася до Армения, тя има леко изоставане в подготовката си, но през 2011 година навакса доста. Имаме много ясна пътна карта с няколко основни момента, които все още трябва, предстои да бъдат доведени до окончателен край, за да можем да започнем и с тях договори за такова споразумение през начало, 2012 в началото. За Азербайджан нещата са много различни. Може да се постави под въпрос политическата воля на Беларусия или Азербайджан. Те не са членки на СТО и освен това се движат много бавно нещата. Там, особено Беларус, даже почти не се движат. Тя реши да се присъедини към Митническия съюз с Русия и Казахстан, но нещата не са толкова прости, за да може Митническия митническия тарифен съюз се равнява по високите тарифи на Русия, а не по ниските на Казахстан. Е, очакваме да се промени ситуацията, но за тази цел е нужно и някои обстоятелства да се променят. Ми с крат... накратко казано, това е което правим с тези държави. Естествено сме на ваше разположение, за вашата комисия, ако имате въпроси по темата. Благодаря. Отново даваме думата на нашия докладчик за окончателен коментар. Благодаря. В доклада си ще подчертая всички търговски въпроси, а включително и страничните въпроси, защото те са много важни за тези страни. специално по отношение на енергетиката и газопроводите и петролопроводите са особено важни за страните от Централна и Източна Европа, както стана видно по време на газовата криза. Що се отнася до Кавказския регион, ние знаем, че залежите на петрол и газ в Азербайджан са огромни. Азербайджан е важен партньор в проекта на Буко. Знаем, че резервите на Азербайджан не са достатъчни, за да се захранва тези петролопроводи и газопроводи до Европа. Същевременно страната е много важна е, за да балансираме своята зависимост от Руската федерация. Накрая, е, положително е, развитие в економиката на Грузия е нарастването на производството на електроенергия. В момента приходите от електричество са основен източник за погасяване на държавния дълг на страната. Те изнасят основно към а, държави, където има недостиг на а, вода и поради това няма достатъчно производство чрез вецове. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Изчерпахме дневния ред. Трябва да кажа, че разглеждането на доклада ще бъде на 25 февруари. Следващото ни заседание ще бъде 25 януари а, освен ако не се насрочи извънредно заседание за преконституирането на комисията. Благодаря на преводачите за техните способности и за търпението ни, че, че отново а, приеха, че пак просрочихме дневния ред. А, приятно.